Good afternoon. Добър ден, уважаеми госпожи и господа, колеги. Моля, заемете местата си. Уважаеми членове на Европейския парламент и на национални парламенти, моля, заемете местата си. Моля за вашето внимание. Би било добре да започнем за да можем и да се вместим в предвиденото време. Добре е да започнем и като имаме предвид, че предстоят два кръга от разисквания. Предстои третият кръг от разисквания на днешния семинар по защита на данните ще обсъдим защитата на данните и предизвикателствата пред правоохранителната дейност. А след това ще говорим по темата лица, обработващи лични данни и администратори на лични данни в частния сектор и в областта на заетостта. Ще дадем думата на господата Друцас и Кели, но преди това изявление ще направи заместник председателят на Европейската комисия, госпожа Вивиан Рединг. Тя отговаря за важен ресор, за ресора основни права и правосъдие. Госпожа Рединг е членът на Европейската комисия, който поема законодателна инициатива, както по отношение на регламента, така и по отношение на директивата за защита на данните които обсъждахме тази сутрин. Ще продължим да ги обсъждаме днес и утре. И така, след обедният кръг от разисквания ще бъде открит от госпожа Вивиан Рединг, която ще направи уводно изявление. Моля у нези, които искат да вземат думата по време на разискванията, да ни дадат знак с дигане на ръка. Така ще можем да отбележим имената им. Непосредствено след изявлението на госпожа Рединг ще дадем възможност за разисквания. Госпожо Рединг, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, уважаеми членове на Европейския парламент и на национални парламенти. Позволете ми първо да споделя с вас колко съм впечатлена от дневния ред, изготвен от Европейския парламент. Това е един много добър дневен ред. Той е добра основа за работата на Европейския парламент в качеството му на орган, отстояващ правата на гражданите. И сътрудничещ с националните парламенти. Днешните разисквания поставят и началото на нов етап в работата в областта на защита на данните. Това е така, защото темите, които сте включили в дневния си ред, са наистина в сърцевината на нормативната уредба за защита на данните. Предстои да говорите за основни принципи, като защита на физическите лица, развитие на економиката, предизвикателствата пред правоохранителната дейност, въпроси като последователност и ефективност. Очертали сте всички тези толкова важни въпроси, на които е време да намерим и отговори темата темите, извинете, така както са подбрани, наистина са подбрани отлично. Установяването на атмосфера на доверие в един глобализиран свят е основната цел, към която трябва да се стремим. Знаете, че още през 1995-та година бе приета европейска нормативна уредба за защита на данните. Тогава само 1% от европейците имаше достъп до интернет. Създателят на Фейсбук бе на 8 години. Сега, през 2012 година, настъпиха промени в економиката. Личните данни се превърнаха в много важен ресурс. Пазарът за обработка и предаване на лични данни отбелязва растеж в размер от 4% годишно. Личните данни са един вид валута и като всяка една валута, за да се ползват с успех, те трябва да могат да се движат свободно. Реформата на нормативната уредба за защита на данните дава възможност именно за такова свободно движение, чрез въвеждането на единни правила за вътрешния пазар. Знаете, че свободното движение на всяка една валута е зависимо от едно много ценно благо, а именно доверието. С други думи, единствено когато потребителите са сигурни, че данните им са добре защитени, те ще продължат с готовност да ги предават на съответните органи и на бизнеса. 70% от гражданите смятат, че личните им данни, притежавани от дружества, могат да бъдат използвани за цели различни от целите, за които данните са били събрани. И ако не успеем да променим това, ако не въведем надеждни правила, които се прилагат последователно, ако не спечелим доверието на потребителите, то ще сме изправени пред наистина много съществен проблем, тъй като няма да се развие потенциалът на цифровия пазар. А той никак не е малък. Ще ви дам за пример изчисленията в облак. Изчисленията в облак вече променят бизнес средата, променят работата на деловите среди, създавайки възможности за реализиране на економии. До 2020 година ще окажат въздействие върху брутния вътрешен продукт в световен мащаб в размер от 1000 милиарда – Виждате колко е важно да преодолеем пречките, пред които сме изправени. Една от пречките е мнението разпространено сред хората, а именно, че цифровите технологии представляват опасност. Когато говоря за хората, имам предвид обикновените граждани, които се притесняват за защитата на данните си. Имам предвид и представителите на деловите среди, които се опасяват, че може да се стигне до дезинтеграция, до прекъсване в доставките на услуги. Като се има предвид всичко това, призовах за промяна в нормативната уредба за защита на данните. И ако наистина искаме да навлезем в века на цифровите технологии, трябва да предприемем мерки от спешен порядък. Радвам се, че Комисията по граждански свободи е избрала темата за защита на данните за тема на настоящото междупарламентарно заседание. Приветствам и амбициозния график, изготвен от докладчиците Друцъс и Албрехт. Следването на този амбициозен график ще ни даде възможност да постигнем политическо споразумение по пакета от реформи до края на ирландското председателство, като стъпим на стабилната основа, поставена по време на кипърското председателство. С особено задоволство отбелязвам изготвянето на втория документ. Очаквам през едните месеци да се запозная и с текста на проекто доклада той допълнително ще ускори темпа ни на работа. Нека ви уверя, че се ползвате с пълната подкрепа на комисията. Необходима е и пълната подкрепа на парламента и на комисията. Ако трите институции се обединят, ще могат да приемат и адекватна нормативна уредба в областта на защита на данните. Нека се спра върху становището на Европейския парламент. Поставили сте немалко въпроси, на които сте получили отговор в писмена форма. Нека се спра върху някои от тези въпроси, които според мен са особено важни. Вие като представители на националните парламенти поставяте ударението върху връзката между пакета от реформи и националното законодателство. Един от въпросите ви е защо комисията предлага регламент, а не директива. Нека бъда съвсем ясна по този въпрос. И излизам с предложение за регламент, тъй като единствено по пътя на регламента можем да постигнем целите си. Единствено по пътя на регламента можем да избегнем разпокъсването на вътрешния пазар и да гарантираме ефективното прилагане на разпоредбите за защита на данните на всички нива. Директивата от 95-та година доведе до въвеждането на 27 различни и много често противоречащи си набора от правила за защита на данните. Тя доведе до въвеждането на противоречащи си стандарти, които от своя страна доведоха до високи разходи и високо ниво на бюрокрация. Това от своя страна оказа неблагоприятно въздействие върху конкурентоспособността на европейските дружества. Именно европейските дружества вече от години се оплакват за затрудненията, пред които са изправени, за разходите, които възникват за тях, когато трябва да спазват 27 различни нормативни уредби в рамките на вътрешния пазар. Така че приемането на регламент ще доведе до справене с това разпокъсване и ще установи правна сигурност по пътя на въвеждането на хармонизирани правила в рамките на един отворен вътрешен пазар без граници. има и кръг от въпроси, свързани с защитата на данните в частния и публичния сектор. Поставя се преди всичко въпроса дали не трябва да се прави разлика. Още по силата на директивата от 1995 година не се правеше разлика между частния и публичния сектор. Настоящото ни предложение не предвижда някакви съществени изменения – в тази част на директивата. Не може да се направи ясна разлика между публичния и частния сектор. Не е възможно да се направи такава разлика, тъй като се променят и технологиите. И ще ви дам пример. Ако един местен орган качи лични данни в, при изчисления в облак – лични данни, предоставени от частно дружество. Как точно може да се направи в случая разграничение между публичния и частния сектор? Това е интересен въпрос за юристите, но не може да му се даде отговор, който да е ясен за частните дружества. Има случаи, в които е напълно основателно да се прави разлика между публичния и частния сектор. Ясно е, че публичните органи ще обработват данни, водейки се от обществения интерес, а не от принципа на съгласието. Те ще събират и обработват данни за различни цели, например за целите на данъчното облагане. Съгласно регламента има редица хипотези, при които правенето на разлика между двата сектора е основателно, но и частния сектор ще трябва да спазва редица разпоредби, например за правата на субектите на данни, за защитата на данните при проектирането, за ограничаването в рамките на целта и така нататък но правилата трябва да са ясно разписани в нормативната уредба. В противен случай няма да могат да бъдат спазвани. Съгласно новата нормативна уредба, ще се запази ролята на националните парламенти. Нормативната рамка урежда някои области, които са много чувствителни от гледна точка на държавите членки и за които с прерогативи трябва да разполагат националните парламенти. Например, правото на свободно изразяване – при условие, че държавите членки спазват основните принципи, заложени в регламента, те могат да приемат допълнителни нормативни актове, уреждащи, например, правото на свободно изразяване. И това е много важно. По силата на регламента се признава, че в някои области, особено чувствителни за държавите членки, трябва да разполагат с прерогативи именно те. Националните парламенти поставят и въпроса за ролята на комисията и националните органи. Що се отнася до ролята на комисията, напълно осъзнавам, че неведнъж бе изразена загриженост във връзка с правомощията на комисията за приемане на делегирани актове и актове за изпълнение. Те трябва да бъдат разписани съгласно правните изисквания, но трябва да са технологически неутрални, защото в противен случай е просто невъзможно да се обхване всичко от законодателя. И освен това, това би означавало, че всеки път, когато има някакво технологично изменение или усъвременяване, ние отново да законодателстваме. Тоест, нашата законодателна дейност трябва да подпомага технологичното развитие, а не да го спъва. Следва да сме достатъчно гъвкави, когато става дума за технологични нововведения и гъвкаво обслужване на интересите на потребителите. Ето това се постига с делегирани актове. Тоест, това ще ни даде гаранция да можем да се справяме с новите технологични предизвикателства на бъдещето без нови законодателни изменения, тъй като вече тези изменения са заложени в Лисабонския договор. След всичко казано до тук, смятам, че няма принципно неприемане на механизма за делегирани актове. Те биват, разбира се, няколко вида и бихме могли да обсъдим кой от тях да използваме. Разбира се, аз съм на мнение, че ако законодателят сметне за необходимо да ограничи броя или типа делегирани актове в изчакване на бъдещ момент, който ще предполага повече технологични изменения и нововведения, за да разреши с един замах повече проблеми. Това е моето схващане. Смятам, че това трябва да бъде действието и ако имате вие възражения или ако одобрявате това, моля, приятно ми е да чуя вашето мнение мнението моето е, повтарям, да не сме стриктни. Защото всяка държава членка може да избере начина по който да транспонира европейското законодателство законодателният пейзаж, ако така мога да се изразя в различните държави и членки, е различен и следователно не винаги ще имаме гаранция за това, че фрагментирането или раздробяването ще може да бъде в крайна сметка избегнато. Ето за това аз отново повтарям, че аз самата бих тръгнала на преглед един по един на всички, законода... на всички делегирани актове, за да преценим дали изпълняват необходимите функции или трябва да се търси някакъв заместител. По въпроса за националните органи за защита на личните данни сега, искам да подчертая, че те ще, бъдат, ще продължат да бъдат основният механизъм, който прилага законодателството в съответната област. Това е един възможен вариант. Друг възможен вариант би бил да централизираме целият контрол на единния пазар в един единствен орган. И това пак отново е въпрос на избор. Дали националните органи да действат самостоятелно и в координация едни с други или да се подчиняват на един централизиран такъв. Първият вариант, разбира се, би бил по-укрепващ за хармоничното прилагане на всички въпроси от европейска важност, били те свързани с защитата на личните данни или от, друго обществ, или от друг характер. Освен това, 1500-те директиви, които съществуват в момента, с залог за конфликти между самите европейски правителства или пък между тях и европейските институции. Каква е ролята на Европейската комисия във въпросният механизъм. Тя е повече от ясна, т.е. тя трябва да бъде последната инстанция. Комисията трябва да действа единствено и само в крайни случаи. И кога ще имаме такъв крайен случай? Когато Европейският закон трябва да даде тълкуване на национално законодателство или когато има съмнение относно това, кое законодателство трябва да се прилага за по-удачното опазване на личните данни. Мога да дам пример с сферата на далеко съобщенията, например, където нещата действат задоволително. Разбира се, Европейската комисия не цели да се превърне в орган за защита на личните данни. Това никога не е било и няма да бъде нашата задача. Има вече такива органи. Това не е част от нашата длъжностна характеристика като колеж. Разбира се, когато има въпроси от общо естество, тълкованието може да бъде поискано от Европейската комисия, тъй като тя ще бъде крайният арбитър, край, последната инстанция. Това разбира се ще бъде изключение, а не правило. Националните парламенти трябва да решат дали регламент, дали директива. От моя гледна точка и смятам, че от гледната точка на Европейският парламент те, регламентът и директивите, трябва да бъдат възприемани като един пакет, тъй като има две политики, които се преследват с тази реформа на европейското законодателство по защита на личните данни. След две годишна консултация с всички ангажирани страни, включително и държавите членки и техните органи, стигнахме до извода, че това, което имаме като изходна точка в рамковата директива не е достатъчно тъй като има много инструменти, законодателни и правни инструменти, които в никакъв случай не благоприятстват плавното, плавният обмен на данни. Директивата от 2000, рамковата директива от 2008 година също не бе достатъчно всеобхватна, тъй като обхващаше предимно през граничните връзки, без да отдава необходимото значение на вътрешно-комуникационните механизми. В резултат на това стигнахме до извода, че правоохраняващите и правоприлагащите органи наистина не правят разлика между обработване през, с презграничен или с национален характер. Тоест данните които биват събирани от националните органи, след това биват подложени на международен обмен и обратно. Тоест няма граница, която да разграничава едното от другото. Например, в областта на правото могат да се използват данни събрани за даден индивид, за дадено лице във вътрешността на страната по происход или от други държави членки и не би било разумно да се разграничава този вид информация или пък тази информация да подлежи на различен кон, законодателен контрол, тъй като в крайна сметка съставлява част от една обща база дата, база данни такова разграничение би било изкуствено и би раздробило единното европейско пространство за свобода, право и граждански права. Например, лице, което е задържано с европейска заповед за задържане, може за целите на разследването да са необходими данни, които произхождат от националните архиви или от международни регистри и полицията така или иначе ще използва и двата вида данни без да отдава значение на това откъде произлизате. те. Предпоставките както виждате, са същите, които са заложени във всички останали директиви, а именно упростяване и по-лесно правоприлагане. Сътрудничество между правоприлагащите органи в крайна сметка. И така, задълженията на държавите членки да спазват поетите ангажименти преди влизането в сила на тази директива, съответно ще бъде претопено. Особено в случаите, в които има сблъсък. Ако този сблъсък е ясно и изразен, то тогава какво да се прави? Ясно е, че те трябва да променят двустранните договори, за да ги пригодят към новата директива и съответно целенасочено да предприемат стъпки в тази посока. До тук добре, от правна гледна точка. От прагматична гледна точка обаче, как да се действа? Това е въпрос на взаимно доверие между държавите членки прилагането и зачитането на учителните договори е въпрос на доверие. И следователно, двустранни договори с трети държави не са, не благоприятстват задълбочаването на това доверие това не се вписва в нашата идея за сътрудничество на европейско равнище в областта на сигурността. Разбира се, ясно е за всички, че това означава повече административно бреме. Ето за това има предвиден 5 годишен период, т.е. повече, три години повече от началните две години, предвидени за прилагане на тази директива за, тази, за тези пет години, ще трябва да се адаптират националните механизми. Крайната цел е тези трансфери, които са от жизнено важно общ, от жизнено важен интерес, трансфер на информация и на данни, имам предвид, да не попадат под ударите на прекалено рестриктивни ограничителни правила. Това, разбира се, ще продължи да действа и след изтичането на този период за някои изключителни жизненно важни въпроси. И виждам тук, че господин председателят си гледа много значително часовника, така че до тук приключвам и чакам вашите въпроси. Благодаря. You, Благодаря ви, комисар Рединг. To... Да, наистина, права сте. Гледам си часовника и благодарение на това тази сутрин се справихме добре. Надяваме се, че и сега след обед ще повторим същия успех. Преди да продължим с дневния ред, с следващия панел, имаме отговори и въпроси по този панел. Шест заявки за изказвания са поступили, така че всеки от вас има времеви регламент от две минути. Така че моля да сте възможно най-кратки. Господин Болин от шведския Райхстаг е първият оратор. Eh, благодаря ви за възможността да направя тук едно изказване. Искам да кажа няколко думи за директивата. вие се спряхте на рамковото решение от 2000 и втора година в... от 2008 година, извинете, в новия документ Става въпрос за възможността данни да се разменят между различните държави членки. Шведският парламент е на мнение, че това противоречи на принципа на субсидиарност. Ние сме на мнение, че това решение е от правомощието на национален парламент и трябва да бъде регулирано на ниво държава членка. Това гласи принципът на субсидиарност и за това може да се стигне до полемика с националните правоприлагащи органи. От а, времето и моментът на въвеждането в сила на рамковото решение през 2010 година не мина много време. Не смятате ли, че все още е много рано да се прецени какво е било неговото въздействие? Бих искал да попитам. Председателят благодаря. Думата има членът на германския Бундестаг, господин Райхенбах. Благодаря. Първо искам да ви подкрепя в основната цел, която преследвате с вашето предложение за регламент. А, оценявам а, правилността на а, това, че се стремите към една хармонизация на най-високо ниво. А, Конституционният а, съд в а, Германия също така се произнесе, че а, разнопосочни решения биха противоречали на изискването на върховенство на европейското законодателство. Виждате ли връзка с а, Как виждате вие вза... взаимоотношенията между предложението за регламент на защитата на личните данни и предложената от вас директива във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество? Втори ми въпрос касае международните споразумения, които споменахте вие. Какво означава това във връзка с споразумението за сигурни пристанища Safe Harbor, който Европейският съюз е сключил с други държави за данните, свързани с това споразумение, които се събират в Европа, но се обработва в други държави. Дали те ще бъдат изключени от обсега на предложената от вас директива? И как виждате въпроса за изискването за съгласие когато става въпрос за определени на случаите, в които ще се иска съгласие, мисля, че в параграф 19 преминавате от изискването за даване на съгласие към правото да се направи възражение. Мисля, че тези две неща трябва да бъдат по-ясно разделени едно от друго. Смятам, че трябва да се стремим да запазим това високо ниво, на което работим и а, не смятам, че е, трябва да се отказваме от това. Благодаря. Педро Гомес де Ласерна от Конгреса на депутатите, т.е. Долната камера на Испанския парламент. Благодаря. Благодаря за дадената ми възможност да се изкажа. Благодаря и за инициативата за провеждането на днешната проява. Искам да започна с общи размишления, които в крайна сметка ще се изразят и в въпрос. Така, общата част от изказването ми е свързана с възможността да се разшири е, регламентът за полицейски, за полицейска употреба, за използване на данните от е, правоприлагащите органи. Страха ми е не свръхрегулирането, а липсата на регулиране в тази област, особено в случаите на частни охранителни фирми, които не принадлежат към държавните полицейски или органи за охрана от друг вид. Те прилагат разследващи те развиват разследваща дейност, разследват с други думи не само фирми, дружества, а и частни лица. Ето за това смятам, че общата част на регламента е недостатъчна в този смисъл. Трябва да има по-амбициозна рамка от дейности, които да са забранени или позволени за тези частни охранителни фирми. На първо място смятам, че може да се създаде регистър или механизъм за административен контрол – това първо. И на второ място, поне по наше мнение, смятаме, че трябва да се определят принципи за действие. Принципи за действие в дейността, е, извършвана от тези професионалисти, като например необходимостта, нуждата, до каква степен е необходимо или нужно те да имат достъп до една или друга база данни след това критерият за целта, след това критерият за пропорционалността на полаганите усилия. Тоест, смятаме, че в регламента не е предвиден този сектор, който се занимава с събирането на данни за фирми и частни лица и то в немалки количества. Благодаря. Давам думата сега на господин Енцо. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei vicepreședintă Reding pentru expunerea făcută. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Редин за нейното изложение и да потвърдя нашата подкрепа за всичко казано от нея. Надяваме се всичко това да бъде част от новото законодателство. Искам да се спра на един важен елемент, без който не може да бъде осъществена защита на личните данни, а именно базите данни, в които се съхраняват съответните лични данни. Ние се опитваме да хармонизираме наказанията, свързани с нарушения в областта на личните данни и на лицата, които не се съобразяват с изискванията за сигурността. Но трябва да помислим и за сигурността на самите бази данни. И затова искам да попитам, не е ли дошъл моментът, успоредно с този пакет от законодателни мерки, да се помисли за самото съхраняване на данните за превенцията на съответни посегателства. Благодаря. Сега давам още веднъж думата на господин Нюц. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Рединг. Абсолютно съм съгласна, че съгласен съм, че доверието в защитата на личните данни е предпоставка за напредъка в областта на дигиталните техно... технологии. И всички нежелани феномени, като форум шопинг, например, които се опитваме да предотвратим, са а, залегнали, ще а, им бъде противодействано с а, законодателните мерки, които предвиждате. А, по отношение на директивата за съхраняването на данни, а, малко противоречи на основното изискване за целесообразност на обема от съхраняваните данни. И ако вземем предвид организациите от гражданското общество и тези, които се ангажират в посока запазване на неприкосновеността на личния живот, унези от тях, които следят работата в Брюксел върху законодателството. Смятам, че те не са участвали достатъчно в разработването на настоящите документи. Благодаря и сега госпожа Лопес. Госпожа Ромеро Лопес от Европейския парламент. Благодаря, госпожо Рединг. Искам да попитам, защо предложихте тази директива? Сега има в момента дебат в парламента за предложение за проекто директива относно трансфера на имената на пътници, при това преди да се приеме въпросният пакет от директива и регламент. Сигурно знаете, че това проект че тази проектодиректива е спорна, меко казано и че Европейският надзорен орган и работната група по член 29 са против, защото смятат, че няма нужда и освен това е непропорционално такова действие. Разбира се, знам, че ще ми кажете, че това е борбата срещу тероризма и борбата срещу организираната престъпност по този общ знаменател винаги минава всичко. Сега обаче не смятам, че това се дължи на нашето споразумение с Съединените щати. И освен това няма обяснение за това, че Обединеното кралство, което винаги е, използва възможността opt-out, сега изведнъж решава да използва възможността opt-in и даже да ни притиска да приемем проекто директивата. Тук нещата са изключително чувствителни, защото са личните данни на пътниците, които пътуват и освен това трябва да кажат на авиокомпаниите предварително с кого пътуват и кой къде ще седне. Това аз не го разбирам като опазване на личните данни, а по-скоро като обратното в националните парламенти даже няма законодателство по тези въпроси. Нека да попитаме тук тези национални парламенти, които днес са представени. Не смятате ли вие, че трябва да обсъдим това първо с националните парламенти и след това с националните правителства на държавите членки, преди да тръгнем законодателство по нещо, което до сега не е обект на законодателство в държавите членки. Благодаря. Благодаря на госпожа Ромеро Лопес. Ще дам думата на госпожа Рединг, която да отговори на въпросите през следващите 10 минути. Вивиан Рединг. Виждате ли как се прави тук в Европейския парламент? Ако се опитам да говоря така с вашите министри в държавите членки, не знам какво ще ми отговорят. Предпочетохме регламент пред директива, за да избегнем разпокъсване, за да въведем единен набор от правила, за да дадем възможност за изграждането на вътрешния пазар и за да гарантираме защитата на данните на гражданите, когато те са изложени на опасност в Европейския съюз. Не е преработихме рамковото споразумение, така че то да прерасне в регламент. Защо? Защото рамковото споразумение се отнася до въпроси свързани с сигурността, с правоохранителната дейност, следователно се отнася до редица области чувствителни за държавите членки, които следва да бъдат уредени по силата на национални нормативни актове. Възможност за такова уреждане може да се даде единствено чрез приемането на директива. Така ще може да се спази и принципът за субсидиарност, ще се избегне сблъсък с националните наказателни разпоредби. Затова решихме да поемем по пътя на директивата. Съгласно договора от Лисабон, що се отнася до защитата на данните, не се прави разлика между публичния и частния сектор между събирането на данни за търговски цели и за целите на правоохранителната дейност. За всички тези области се гарантира едно и също ниво на защита на данните. Хартата на основните права на Европейския съюз също предвижда подобен хоризонтален подход. А що се отнася до нивото на защита на данните в различните държави членки и въпроса за това дали не сме обмисляли, дали не би било по-добре регламента да се отдели от директивата. Вече ясно заявих, че тъй като Съгласно договора и хартата на основните права се предвижда хоризонтален подход. Не е възможно в една област да се вземат предвид правата на физическите лица, но да не се вземат предвид в друга. Регламентът и директивата следва да се разглеждат в пакет паралелно предложението за регламент се опитахме да заложим максимално високо ниво на защита на данните в държавите членки. Не използвахме като отправна точка възможно най-низкото ниво на защита, защото сме убедени, че трябва да се гарантира ефективна защита на данните за така наречените сигурни убежища. Нищо няма да се промени по този въпрос. Принципа на съгласието. Той е в основата на обработването на данните. Но трябва да е на лице действително осъзнато съгласие. Не бива да се изхожда от даването на съгласие по подразбиране. И това ясно е разписано в предложението за регламент. Що се отнася до частното разследване? Не е възможно в, една директ... в един регламент, извинете, да се направи ясна разлика между частния и публичния сектор. Има припокривания в дейността на двата сектора – не е лесно да се разграничат един от друг. И не веднъж, включително и на вашите докладчици, са били поставени въпроси във връзка с разграничаването на двата сектора. Сигурна съм, че ако е необходимо, те ще излязат с изменение, с подобно предложение. Моето становище е, че няма смисъл да се прави разлика между публичния и частния сектор. Според мен данните трябва да са защитени и в двата сектора. Независимо за какви цели се използват данните, за целите на публичния или за целите на частния сектор. Що се отнасят от лични данни и въпроса дали трябва да се предвидят по-силни гаранции? Кибератаките са реалност. Всички държави членки, както и партньорите ни от други континенти, работят по разширяването на възможностите за борба срещу кибератаките. Но нерядко рядко онези, които стоят зад престъпните деяния, се развиват много по-бързо от онези, които се опитват да ги предотвратят. Въпреки това мога да ви уверя, че работим с много бързи темпове, за да противодействаме на подобни деяния. Търсенето на страната с най-изгодна правна система като явление – Това е една от причините, поради които би било абсолютно погрешно да се приема директива. Ако се приеме директива, то едно и също правило може да бъде тълкувано по различен начин в различните държави членки. Ще се стигне до търсене на най-изгодната национална правна система. А ако се приеме регламент, то ще има партньорски натиск на ниво национални органи. В бъдеще трябва да се пресече явлението на търсенето на най-изгодната правна система. И това и целим с предложението за регламент по предварителното съхраняване на данните ще ви отговоря на немски, защото тази въпрос вълнува германската страна. В Германия Върховният съд, Върховният конституционен съд заяви, че този закон а, бива прекратен и моята колега Сесилия Малстрюм, която отговаря за тези въпроси, ще вземе становище за съхраняването на данните. Тя се намира в постоянна връзка с немските министри, в чийто ресор се намира този въпрос. Another tricky one. Въпросът за съхраняването на резервационните данни на пътниците. Знаете, че това е сложен въпрос. И той се обсъжда отделно. Що се отнася до международните споразумения за резервационните данни на пътниците, Европейският парламент има съвещателни функции – Обсъждаха се не само резервационните данни на пътниците, а и спор... споразумения от рода на споразумението SWIFT. Както колегата Малмстрём, така и аз редовно се срещаме с предчленовете на Комисията по граждански свободи, за да Разясняваме тези сложни въпроси. Предстоят преговори с американската страна. Целта на тези преговори е сключването на рамкови споразумения с американските ни партньори. Така ще се избегне положение, при което всеки път отново трябва да си отговаряме на въпроса за защитата на личните данни, когато става дума за защита на сигурността. Председателят, благодаря на госпожа Рединг. Както винаги, направихте много удовлетворяващо изявление за предложените регламенти директива за защита на данните. Можете да разчитате на нашата подкрепа. Сега откривам третия кръг от разисквания за деня. Той ще бъде председателстван от колегата ми Димитриус Друцас, докладчик по директивата за защита на данните. В този кръг ще участват господата Алонсо Облас, Трюер и Дебусер. Ще ги помоля да заемат местата си тук на трибуната. Nice to see you again.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 Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την τρίτη ενότητα των... Добър ден! Добре дошли на третата част от е, нашата среща. Добре дошли на националните парламентаристи и сега преминавам към английски. На първо място и искам да ви кажа, че след няколко минути ми се налага да си тръгна. Съжалявам много. Знам, че не е прието председателят да си тръгне на средата на председателстваното от него мероприятие. Но, както знаете, моята родна страна Гърция в момента е на прага на решителни и надяваме се положителни стъпки в развитието си, което е свързано с посещението на канцлера Ангела Меркел в Гърция. И днес вечерта съм канен на дебат в немски телевизионен канал. Съжалявам, извинявам ви се, че го приех, но ми се стори, надявам се, че ще ме разберете, че е важно да се чуе гръцки глас по немски телевизионен канал. Надявам се, че ще ме разберете и ще ме извините. Моят колега Фос прие да ме замести. Той е докладчик Васянка от комисията Юри и надявам, по правни въпроси и надявам се, че това ще послужи за пример на едно наистина плодотворно гръконемско сътрудничество. Няма да губя повече ценно време с общи встъпителни бележки, така че както може да прочетете и в документите, с които разполагате, преминавам директно към панелистите. Нека само съм накратко да подчертая, най-напред всъщност смятам, че трябва да има еднакво ниво на защита на данните навсякъде, включително и в областта на полицейското и съдебно сътрудничество. С други думи, не трябва да въвеждаме разграничения там, където те могат да бъдат заличени. И затова Европейският парламент работи по създаването на един единствен и хармонизиран всеобхватен законен документ, който да се прилага изобщо в областта на опазване на данните. Разбира се, аз разбирам подхода и на комисията, който току-що бе представен от комисар Рединг. Но но ние тук в Европейския парламент настояваме на така наречения подход по пакети, по пакетен принцип, както в съдържание, така и както по съдържание, така и по форма. Имам предвид работни механизми. Така че този форум, проявата, която днес организираме, е насочена към държавите членки, за да ги прикани да ускорят работата по директивата. Ние чуваме понякога, слухове може да искате да ги наречете, или информация достига до нас, че някои от нашите европейски партньори са, меко казано, скептични и е към тази директива. Позволете сега да кажа, че ние няма да се откажем, въпреки този скептицизъм ще продължим в същия дух и сме твърдо, с твърдо намерение да прокараме този пакет. И така, давам думата на нашия първи панелист, лорд Хани. За мен е изключителна чест да съм негов дългогодишен приятел и освен това заедно сме преживели незабравими моменти в работата ни по така наречения кипърски въпрос, както и в подготовката на Кипър за приемането в Европейския съюз. Заповядайте, лорд Хани. Uh, uh, Благодаря, Димитриус. Както ти правилно каза, в един предишен живот ние двамата активно работихме заедно. Не сме очаквали, че ще продължим съвместната си работа в областта на защита на данните. Аз съм тук в качеството си на гост. Председателствам комисията по вътрешни работи към Камерата на лордовете на Обединеното кралство. Членовете на тази комисия разгледаха предложението за директива и за регламент преди лятната почивка. Ще продължим да следим работата и по двата текста. И двата текста са обект на особено голям интерес от страна на така наречените заинтересовани страни в Обединеното кралство. Аз получих много информация от представители на частния сектор. Особено важно е да бъде изслушан гласът на заинтересованите страни – в рамките на преговорите. Много е важно тяхното становище да бъде отчетено, например, под формата на изменения. Ще се спра върху предложението за директива. включването на правоохранителните мерки в по-общи законодателни актове на Европейския съюз е било проблем в миналото. Затова решението на комисията да предложи директива и регламент е прагматично и основателно. Директивата ще осигури известна гъвкавост т.е. всяка държава членка ще може да вземе предвид специфичната си ситуация. Обединеното кралство ще може да вземе предвид своята система, системата на англосаксонското право. Предложението за директива не е идеално, но според нас то представлява подобрение в сравнение с рамковото решение в много отношения. Ако директивата бъде приета, ще бъдат разписани по-строги правила за защита на данните в сравнение с разпоредбите на рамковото решение. Нашата комисия е изразявала загриженост във връзка с рамковото решение в миналото. Директивата не предвижда толкова строги правила, как, колкото регламента, що се отнася до защитата на данните на физическите лица. Нашият комисар за защита на данните, както и комисията ни по вътрешни работи, изразиха загриженост във връзка с това. Като се вземе предвид деликатното естество на работата на правоохранителните органи е много важно да се осигури защита на данните на физическите лица бе изразена и основателна загриженост във връзка с съгласуваността между директивата и регламента, що се отнася до гаранциите за личните данни в частния сектор и в областта на правоохранителната дейност. Немалко данни, които се събират за търговски цели, като например дан... резервационните данни на пътниците, могат да бъдат предадени на правоохранителните органи. Някои данни от финансово естество също могат да бъдат предадени на правоохранителните правоохранителните органи, например за целите на борбата с изпирането на пари. Подобни мерки могат да бъдат източник на проблеми, затова двата текста, този на регламента и директивата, трябва да бъдат по-добре съгласувани. Рамковото решение не обхващаше обработката на данни на национално равнище, а директивата предвижда разпоредби в тази област. Много държави членки са били против включването на обработката на данни на национално равнище. Аз по-скоро съм на мнението на заместник-председателя Рединг, не по идеологически, а по чисто практически съображения. Мисля, че е много трудно да се направи разлика между обработката на данни, с трансгранично измерение и обработката на данни на национално равнище. Това е и виждането на моята парламентарна комисия, това е виждането и на британското правителство. Няма практическо основание да се прави разлика между предаването на данни на територията на една държава членка и предаването на данни между отделни държави. Нека накрая обърна внимание и на това, че има редица действащи инструменти на Европейския съюз в областта на обмена на данни и защитата на данни. Това са инструменти на ниво Европол, като например решението от Прюм. Те съдържат конкретни разпоредби за защита на данните, които ще се ползват с примат спрямо по-общите разпоредби на предложението за директива. Този подход може да бъде приложен в краткосрочен план. Въвеждането на ново правно основание по силата на договора от Лисабон е една реална възможност за хармонизиране на разпокъсаната общоевропейска нормативна уредба. С това не предлагам да се забави темпът на преговорите, но съгласно директивата комисията следва да направи преглед на текста няколко години след влизането му в сила – тогава в рамките на прегледа може да се обсъдят възможностите за хармонизирането на вече действащите инструменти, за усъвместяването им с директивата. И това ще допринесе и за доизграждането на вътрешния цифров пазар. Много благодаря, лорд Хени в рамките на немско-гръцкото приятелство сега а, се смени председателстващият а, тази, това заседание и сега продължаваме нататък. Благодаря Хана и сега давам думата на госпожа Даяна Алонсо Длъжност длъжностно лице за защита на данните в Евроюст. Заповядайте. Thank you very much. Um, I'm afraid... Много благодаря. Няма да ви отговоря на немски, нямам тази възможност, ще говоря английски. За мен е изключителна чест и удоволствие днес да съм тук сред вас и да говоря пред европейски парламентаристи и някои национални парламентаристи. Смятам, че вашата роля в този дебат е изключителна. Смятам се и да, надявам се да се изправите изключително с нея. Искам да започна с общо представяне. От 1994 година работя в различни сфери на опазването на личните данни на национално и европейско равнище и съм член на Европейската група по член 29. Сега работя в Евроюст. Междувременно обаче си дадох сметка колко е важно човек да разбира в дълбочина съдебното сътрудничество, особено в сферата на наказателното право. Тъй като в момента реформираме и Юро, Евроюст и европейското законодателство по защита на, за защита на личните данни, смятам, че това ще се отрази на начина на опериране на различните организации. И това опазването, защитата на личните данни е една от главните задачи на Евроюст. Ето за това толкова отблизо ни засяга. Следователно работим по разработването на специални правила. Както казахме в групата по член 29, тези правил, правилата са специфични в тази област на сътрудничество, не само защото ние сме различни едни от други, а и защото Лисабонският договор поставя различен правен контекст. 16 член от Лисабонския договор не означава автоматично, че трябва да имаме един единствен законодателен инструмент. Той определено говори в множествено число и за органите, и за законодателните механизми. Както казаха много от прежде говорившите, много от съществуващите в момента механизми са съвместими с други и високо ефикасни. Следователно, Евроюст трябва да бъде последователен в принципите си, дори и когато правилата станат по-строги. По въпроса сега за директивата. Ние смятаме, че тя е подобрение спрямо рамковото решение, както каза госпожа Редин, както казаха и преждеговорившите, тъй като рамковото решение бе по-скоро ограничено. Има области, в които продължава да няма европейско хармонизиране. Евроюст – също така се съобразява и с останалите принципи в тази директива. С други думи, няма липса на последователност. Разбира се, при нас нещата трябва да бъдат много по-задълбочени това се отнася включително и до защитата на личните данни. Ето, за това имаме различни механизми за тяхното опазване, особено когато става дума за жертви на престъпления или за свидетели по съдебно дирене както разбира се и за периода, през който се съхраняват тези данни. Достъпът до информацията е строго регулиран. Освен това, непрекъснато об... осъвременяваме регистрите и бази данни. За съжаление, не всичко е технически възможно за момента. И не винаги информационните или компютърни елементи, с които разполагаме, са от последно поколение. Предложението на комисията за директива може би ще бъде успешно или прието с открити обятия от тези, които смятат, че трябва да има един единствен ръководен документ. Смятам обаче, че това ще бъде и по-неясно от това ще внесе и повече неяснота. Затова аз съм за повече и по-строги правила за зачитане, за опазване на индивидуалните, на личните данни. Нека да ви обясня в какво се изразяват това ми намерение. Както знаете, Евроюст определя понякога често участва в досъдебно дирене, където е невъзможно да се ползват лични данни, без това да означава риск за бъдещето на съдебното дирене или на съдебното дело. Ето за това информацията трябва да бъде грижливо дозирана. Нека да ви дам пример с е, едно дело, където всъщност Евроюст бе намесен при защитата на лични данни и в крайна сметка съдът сметна, за, сметна нашата дейност не само за стрикна, а и дори за прекалено стрикна. Тоест, да, иска, с това искам да ви кажа, че понякога сме даже една стъпка напред от, от събитията. И така, Евроюст има различни механизми и програми за мониторинг, контрол, надзор и така нататък не бива да забравяме и много важни елементи, свързани с надзора на съдебни мерки или мерки от прокуратурата на национално равнище понякога, които следователно се вписват в ресора на националните държави. Директивата обаче изключва това от своето приложно поле. Евроюст обаче не е вън от приложното поле, а е вътре и при това подлежи на стриктен контрол. Нека да ви обясня накратко защо такова едно, такъв един специализиран надзор за Евроюст е толкова необходим. На първо място, защото ние работим като колеж от независими съдии и от национални надзорни органи, т.е. ние сме различни от органи като Европол, например. След това имаме трима изборни членове, които заседават 4-5 пъти на година в седалището на Евроюст. Разбира се, това има съответна цена, но цената на това упражнение е по-малко от 40 000 евро на година. Този начин на работа е определено ефикасен и бърз. По въпроса за надзора на место, трябва да подчертаем, че има непрекъсната връзка между нас и националните държави. Освен това сме напълно прозрачни, тъй като нашата веб страница се осъвременява непрекъснато, публикуваме, обнародваме непрекъснато е, информация за нашата работа. И в заключение също така, резултатите от нашата работа са правно обвързващи за държавите членки. И това, което е важно, може би, за представителите на националните парламенти е, че нашите данни идват от държавите членки и се връщат обратно там. Т.е. националните надзорници трябва да участват в нашата работа. И в заключение бих казала, че Евроюст, разбира се, няма нищо против засиленото сътрудничество, но в момента нашата система е ефикасна и плодоносна и отговаря на нашите собствени нужди нашите собствени правила в момента гарантират достатъчна правна сигурност и достатъчна лична сигурност. Така че нека да не чупим това, което за момента е здраво и цяло. Сега схемата дава желаният резултат. Знам, че нямам време и наистина в заключение искам да ви кажа, че има много информация, която съм донесла със себе си, брошури, листовки за работата на Евроюст. Ако някой има нужда от повече информация, моля да се обърне към мен. Благодаря ви отново за вниманието. Благодаря и на комисията Либе и на националните парламенти за подкрепата, която ни оказват в работата за защита на личните данни. Благодаря. Thank you for your contribution. Председателят, благодаря ви за изложението. Преминаваме от една европейска структура към друга. Позволете ми да ви представя господин Даниел Дрюер, длъжностно лице за защита на данните в Европол. Неговият колега Марникс Ауман, може би след това също ще каже няколко думи, но първо ще дам думата на господин Дрилър. Благодаря, господин председател. За мен е чест да се обърна към вас днес. Аз съм длъжностно лице за защита на данните към Европол. Тук до мен е и колегата ми Марникс Аумър от оперативния ни отдел. Той ще отговори на по-конкретни въпроси, свързани с оперативната ни дейност. Обработката на лични данни е една от основните дейности, които извършва Европол с цел защита на европейските граждани от организирана престъпност и тероризъм. Системата за защита на данни на ниво Европол съдържа пълен набор от правила, които са в съзвучие с общите принципи но защитата на данните в областта на полицейското сътрудничество е много специфична област и изисква съответно специално внимание. Преди тя се уреждаше в рамките на третия стълб. Към момента се урежда от член 21 от декларацията към договора от Лисабон. Става дума за защита на лични данни в рамките на разследването. Това са лични данни на заподозрени, пострадали от престъпления и свидетели. Необходимо е в тази специфична област да се предвидят съответните гаранции Колегата Блас вече спомена принципа на защита на данните при проектирането, който се прилага на ниво Евроюст и Европол. Трябва да се разработят и конкретни правила за предаването на данни към трети страни, както и за защита на правата на физическите лица в рамките на разследването. На ниво Европол са предвидени много строги условия за обработването на данните и сроковете за тяхното запазване редовно се прави преглед на спазването на принципите в тези области. Данните трябва да са точни, относими и да не се събират в прекомерен размер. Този принцип въжи за всички наши дейности, свързани с събирането и обработването на данни в настоящата система. Ще бъде приложим и към всякаква друга система, която ще установим съгласно член 10 от решението на съвета. Много е важно, когато европейските граждани се обръщат към нас и искат да знаят дали обработваме техни данни, да можем да им отговорим. През 2006 година към нас бяха отправени само 19 такива запитвания, а тази година вече сме получили над 600. Европол разполага с точно разработена процедура за обработването на такива запитвания. Имаме и списък на държавите, които ни предоставят данни. Винаги може да се отправи запитване към съвместния надзорен орган във връзка с начина по който Европол процедира с данните на дадено лице. Може да се отправи запитване за това дали Процедурите, които прилагаме, са в съответствие с решението на съвета. Всеки европейски гражданин има право да получи от нас отговор за това, какви негови данни се събираме, в кои бази данни ги съхраняваме. При възможност можем и да коригираме данните. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни, можем да обменяме с тях лични данни единствено по силата на оперативно споразумение споразумение. Системата ни е подобна на системата на Евроюст. Трябва да направим оценка за защита на данните, да спазваме законодателството за защита на данните в трети страни, както и административните процедури, които се прилагат от техните полицейски и съдебни органи. Окончателното решение на съвета взема предвид процедурите за защита на данните, прилагани в съответната трета страна. В нашите споразумения с трети страни има много подробни разписани правила за защитата на данните. Друг основен аспект от защитата на данните е член 16 от договора от Лисабон. Съгласно него, всяка операция по защита на данните трябва да бъде обект на надзор от независим надзорен орган. Ние разполагаме с такъв. Това е нашият съвместен надзорен орган, който от 1999 година насам разполага с ефективна система за надзор. На първо ниво надзорът се осъществява от длъжностното лице за защита на данните. На второ ниво се намесва съвместният надзорен орган. Той се състои от представители на всички 27 държави членки и по-точно на техните органи за защита на данните. Повечето от данните, които се предават на Европол, са от държавите членки. Докладите за анализ на Европол пък се предоставят в замяна на държавите членки, за да гарантираме защитата на личните данни в рамките на целия цикъл от момента на подаването им от страна на държавите членки до последния етап анализ на данните и изготвяне на аналитичен доклад е много важно да се установи тясно сътрудничество между националните органи за защита на данните и надзорния орган на Европол. Съществува такова сътрудничество към момента. Системата ни за защита на данните работи вече от няколко години. Разполагаме с ефективен механизъм за защита на субектите на данни, чието данни се обработват в рамките на полицейско или съдебно разследване. Всеки един етап от процеса трябва да бъде обект на анализ трябва да се обмисли и какви данни могат или трябва да бъдат обработвани в бъдеще. Благодаря, господин Древер. И сега от практиката към науката искам да ви представя представителя на Институт Макс Понг за международно наказателно право, госпожа Елста Бълсър. Благодаря, госпожо, господин председател. Благодаря и аз за поканата към мен. Като председател на академичната общност искам да се възползвам от предоставената ми възможност и да говоря за едно точно конкретно предизвикателство, което според мен е изключително важно, а именно определен брой цели, за които могат да се използват тези данни, като, например, в наказателното право по искане на прокурор, адвокат, защитник и така нататък. Нека да не забравяме, че много повече от, обик... от преди днес има поток на данни между индивиди, лица, фирми, дружества с търговско или как, някакво друго амплуа. Важното е съществуващата разлика между три различни вида цели. На първо място е изконната цел при събирането на данни за наказателното дирене. След това има други такива цели за които се събират лични данни, освен това, което цитирах на първо място. И тези други могат да бъдат съвместими или не с първата цел. Първата изконна цел, нека да погледнем предложението, така както е разписано в момента, и по-точно четвърта точка, където нещата са изключително меко формулирани. Нещата биха могли да са по-ясни. В този смисъл, в тази част от предложението бих искала да кажа, че има възможност да се подчертае и необходимостта от събиране на такива данни, а именно тези данни са събирани по причини, свързани с наказателно правораздаване по искане на прокуратура за някакво конкретно дело и свързано с някакъв конкретен престъпен състав. Това е разписано така и в документите на съвета на Европа всъщност. Сега, минавайки към категорията други цели, съвместими или не с първоначалната цел, Нека да кажа, че от край време няма дефиниция за това какво е съвместима цел с първоначалната такава. Може би сега имаме възможност да обсъдим това, така че нека да направя е, един опит в това отношение. Разбира се, че е трудно, но можем да направим опит и този опит след това да го включим и в е, законодателното предложение. Дефиницията трябва да включва факта, че целта, за да бъде съвместива, трябва да има функционални еквиваленти. Какво значи функционален еквивалент? Това е нещо повече от обикновен еквивалент. Освен това, на второ място трябва да бъде и предвидима тази цел от гледната точка на лицето, за което се събират данни. След това личните данни могат да бъдат използвани и за съвместими цели, ако, ако повтарям, това е необходимо за някакво конкретно съдебно диране или в случай на някое конкретно обвиняемо лице. Това са, разбира се, наброски, както е трудно да се определи какво значи, не, какво значи съвместима цел, така съответно пък е лесно да се определи какво значи несъвместима цел. Европейският надзорен орган, например, го определя и в точка 7 от предложението, което обсъждаме днес, е уточнено в какво се изразява това. Например, там пише, че то тази цел трябва да се отклонява значително от основните цели, така както са разписани в първата точка. Ето за това виждате, че е необходимо уточняване на дефинициите, за да стане ясно, че това трябва да бъде съгласно законодателството и да бъде необходимо за дадено конкретно съдебно производство или за дадено конкретно подсъдимо лице. И втората, вторият въпрос, по който искам да говоря, е свързан с с това, което прочетох в предложението, с голямо удоволствие всъщност, а именно, че има различни равнища на акуратност и надежност на личните данни когато тези производства са наказателни, наистина е изключително важно човек да прави разлика между мнение и коментар, както и улика и доказателство от друга страна. Това е в защита на правата на подсъдимите и Европол в този смисъл би могъл да бъде достоверен източник на информация за нивото на акуратност на използваните понятия. Съществуват няколко категории данни, и това е хубаво да се включи в съдържанието на предложението, защото подсъдимите са често обект на събиране на информация, но не са единствените, могат да бъдат свидетели на престъплението или пък деца, други уязвими групи индивиди, за които се събира информация, която трябва да бъде съответно защитена и опазена. Ето това са моите бележки относно предизвикателствата, които срещаме ние от легална, от юридическа гледна точка. Благодаря на комисията и на парламента и се надявам, че ще имаме плодотворен дебат за тези елементи, по които изложих мнение. Благодаря. Благодаря, госпожо Дебюсе, за вашето изказване. И сега искам да поздравя най-сърдечно госпожа Анна Филдър от Международната неправителствена организация Privacy International. And, uh, uh, to... Благодаря, господин председател. Нека повторя казаното от един от ораторите в един от предишните кръгове на разискване, а именно, че дискусиите поставят ударението върху регламента, а не толкова върху директивата – Гражданите обаче са по-загрижени във връзка с аспектите, свързани с правоохранителната дейност, така наречения синдром на големия брат. Затова благодарим на Комисията на Европейския парламент по граждански свободи и правосъдие за това, че организира днешното събитие, за това, че ни покани да участваме в него. Ние сме организация с идеална цел, съществуваме от 22 години, работим за защитата на личните данни в целия свят против прекомерното вмешателство от страна на публични органи и правителства. Приветствам усилията, полагани от европейските институции през изминалите три години за приемането на по-строга, по-силна нормативна уредба в областта на защитата на данните. Ще се спра върху два момента. Първо, приложното поле на директивата. Следва ли тя да е приложима единствено към предаването на данни с трансграничен елемент – ще се спра по-конкретно върху съдържанието на директивата на второ място и връзката му с съдържанието на регламента, що се отнася до последиците за субектите на данни. Според нас, рамковите разпоредби за защита на данните трябва да се отнасят към обработката на данни както в рамките на една държава, така и към предаването на данни между държави. би трябвало да се внесе само едно предложение с съответните секторни разпоредби. Към момента повечето държави членки са въвели действащата директива в редица области, в това число и в областта на правоохранителната дейност – дори в унези държави, където тя е обект на отделно законодателство, като например Дания или Холандия, тези разпоредби се основават на същите принципи, на които се основават и разпоредбите за защита на данните. Към момента е предложена една друга отделна директива. Така държавите членки ще трябва да приемат две, два текста на цената на един. Това няма да доведе до високо ниво на защита на данните за гражданите. Въвеждането на директивата в националните законодателства ще доведе до разпокъсване на нормативната уредба може да се въведе хармонизирана уредба за защита на данните, но паралелно с това ще съществуват 27 различни национални нормативни уредби за областта на правоохранителната дейност. И това няма да допринесе за защита на данните при преноса на данни между държави членки няма да доведе до високо ниво на защита и когато се обменят данни между частния сектор, между дружествата и правоохранителните органи. Националните органи ще трябва да прилагат различни закони в зависимост от това дали обработват данни за общи цели или за целите на правоохранителната дейност. Особено сме загрижени във връзка с правата на физическите лица. Европейският съюз работи за въвеждането на общи минимални стандарти за защита на правата на заподозрените и обвиняемите. За целта през 2009 година съветът на министрите на правосъдието прие пътна карта, в която се предлагат мерки като право на превод, достъп до правни консултации, защита на уязвими, заподозрени, и така нататък. В тази пътна карта не се упоменава приемането на нормативна рамка за защита на данните, но тя е необходима предпоставка за взаимното признаване на съдебни решения. Как може да се осигури взаимното признаване, ако отделните държави членки имат различни стандарти за защита на данните. Това е една от причините, поради които искаме директивата да обхваща и обработката на данни в рамките на една държава членка. Освен това, защитата на данни се отнася не само до обвиняемите и заподозрените, тя се отнася и до по-уязвими групи, като например пострадалите от престъпления и свидетелите. Това са граждани, които са изложени на особен риск, тъй като обикновено се събират ДНК данни, биометрични данни, и то за хора в особено уязвимо положение. Предвиждат се също така и дълги периоди за запазване на данните. В Обединеното кралство, например, базата данни на националните полицейски органи съдържа данни за 20% от населението. Това съответства на 15 милиона души, сред които са около 6 милиона невинни. Затова е много важно разпоредбите в директивата да са също толкова силни, колкото и разпоредбите в общия регламент за защита на данните. Към момента това не е така. Що се отнася до заподозрените лица, за които не говори почти никой. В директивата са заложени по-малко амбициозни цели за защита на данните. Нейният обхват е и по-ограничен от обхвата на регламента. Правата на субектите на данни не са така широко застъпени, както в регламента. Не са предвидени и строки изисквания за контролиращите данни. Не са предвидени достатъчно строги правила за предаването на данни, не са предвидени достатъчно широки правомощия за надзорните органи. Така, например, принципа на ограничаване в рамките на целта е уреден в регламента последния начин. Там е разписано, че трябва да се минимизира обемът на събираните данни, а в директивата се гласи, че данни не бива да се събират в прекомерен размер. Контролиращите могат да заобиколят правилата за прозрачност, съгласно директивата. Възможно е държавите членки да приемат закони, според които да се разкриват категории данни, които не би следвало да се огласяват. Контролиращите, съгласно директивата, не е необходимо да удостоверят, че спазват принципите в нея. Обхватът на директивата не включва и децата. И така, при все, че приветстваме усилията на европейските институции от последните години да преразгледат нормативната уредба за защита на данните и да гарантират високо ниво на защита, не смятаме, че е постигната крайната цел. Призоваваме ви в качеството ви на законодатели и представители на гражданите да приемете разпоредби, според които събирането и обработването на данни за целите на правоохранителната дейност е обект на също толкова строги разпоредби, колкото и събирането на данни в частния сектор. Второ, законодателната рамка трябва да се отнася до събирането и обработването както на национално равнище, така и до събирането и обработването между държави. И трето, двата текста, регламента и директивата, трябва да се съгласуват и да се разглеждат в пакет. Много благодаря за вашето представяне. Това беше последното последната част от нашия панел и идваме до момент, когато вие имате възможност да задавате въпроси. Не винаги е лесно като политик или като законодател да се а, установи границата между интересите на обществеността, защитата и самото законодателството. Тази област е много а, деликатна. Можем да се попитаме къде държавата трябва да бъде а, твърда или къде по-скоро трябва да а, се въздържа. Сега имам а, две а, заявки за изказване. Господин Алваро. Благодаря. Смятам, че границата може да се опише много лесно. Като държава членка на Европейския съюз, ние сме правови държави. И по този начин ние дефини, дефинираме нашите действия. Това ни различава от другите видове държави, че ние спазваме законодателството. Много се радвах да изслушам изказването на колежката от Института Макс Планк и от Privacy International те засегнаха много болезнени въпроси, с които се занимавахме в нашата комисия, а именно проблематиката на недоуточнени правни понятия. Кое е съвместимо и кое не между двата предложени документа, регламента и директивата, студенти от първи семестър вече се занимават с въпроса за публичната сигурност и тук има много широко поле за елементи, които могат да бъдат включени в обхвата на директивата. Смятам, че задълженията за обществения сектор и за частния сектор трябва да въжат в същата степен и за държавните, за публичните институции т.е. да нямат достъп до информация без съдебно решение, да няма достъп до информация на определен вид лица, като например лекари, свещеници. Тук журналистите са особена категория и трябва да се обсъди техния достъп до информация и можем да се попитаме до каква степен степен можем да говорим за надежност и точност на данните. Когато разгледаме инструменти във връзка с ПРУМ и прехвърлянето на данни от една държава членка на, друг, на друга, до каква степен се губи достоверността на тези данни моите въпроси към а, а, участниците в а, панела, дали да се забрани изцяло достъпа на публични институции до данни в рамките на предложеното законодателство, да се забрани, освен чрез съдебно решение, достъпа до данни на лекари и свещеници. Благодаря ви. Благодаря, Александър. Сега давам думата на следващия желаящ да се изкаже госпожа Батет. Надявам се, че произнесе името ви правилно. Да, много благодаря. Да, наистина се казвам Батет. Чудесно го произнесохте. Искам нещо да споделя с вас, нещо, което най-вероятно не е свързано само с това, което ни занимава днес и може би този форум не е най-подходящият, но, но искам да я споделя Искам да споделя този коментар след изслушаното от госпожа Фелдер, която освен това представлява Privacy International. Искам да я попитам каква е връзката на нейната организация с Transparency International. Това са две организации, които работят в област, която безпокои, тревожи европейските граждани. Невъзможно е да не говорим за директивата, особено в времена, в които има брожение, повсеместно брожение за опазването на личните данни не само в общественото, а дори и в личното пространство тази тревожност обаче върви ръка за ръка с едно друго социално движение, свързано с необходимостта изискването за прозрачност в държавната администрация. Това, според мен, може да бъде свързано едно с друго. Според мен това са двете страни на един и същи медал. Трябва да се законодателства добре, да се гарантират основните права но от друга страна да се гарантира и правото на информация, правото на широк достъп до информацията, която принадлежи на гражданите, а не на институциите, особено във времена като днешните, когато кредитът на доверие на държавните институции, на обществените институции зависят от тяхната дейност, от това дали те са открити и прозрачни спрямо гражданите. Гражданите изискват от нас разрешение на проблемите, свързани с економическата криза. И изискват същевременно и да сме много по-открити, ефикасни и достъпни. От това зависи кредита на доверие, с който се ползваме. Затова искам да попитам дали европейските институции възнамеряват да се заемат паралелно с този пакет директива плюс регламент да се заемат и с някакъв друг пакет, да кажем, който да е свързан с гарантирането на достъп до информация, директива и регламент, които да целят свободен достъп до обществените документи. Благодаря. Благодаря. Сега моята колежка Бирки Зипел иска да каже нещо. а, очаквах, че ще има много повече желащи да се изкажат от националните парламенти и се радвах да чуя други позиции. Искам сега обаче да се спра на една точка, която може да изглежда малко противоречива. Госпожа Редим спомена изграждането на доверие в своето изложение. Но именно в областта на полицейското и съдебно сътрудничество в рамките на Стокхомската програма се гради на принципите на доверие от двете страни. Искам да попитам, има ли доверие или то те първо трябва да бъде изградено? Защото изграждането на доверие не бива да се ограничава само в доверието на гражданите в технологиите а, и в начина, по който държавата подхожда към а, а, данните, а гражданите трябва да се доверяват и на европейската а, система на правова държавност. Защото всички критики по отношение на правата на гражданите, които гражданите отправят към Европейския съюз, а, означава, че гражданите нямат разбиране към различното третиране на техните права в различните държави членки. Тоест, гражданите имат интерес към едно ефективно съхраняване, запазване на техните лични данни, защита на личните им данни и смятам, че това е важно и в областта на полицейското и съдебно сътрудничество да имаме регламент. Тоест е, имаме нужда от еднакви добри стандарти във всички държави членки, защото данните от полицейски разследвания не остават в една държава членка. Аз като а, подсъдим или като свидетел, нямам гарантия, че моите данни няма да попаднат от една държава в друга и нямам сигурност какво ще се случи с моите лични данни. И при прехвърлянето на тези данни също така няма гарантия, че ще бъдат прехвърлени само тези данни, които са важни за съответното разследване. Няма гарантия, че те ще останат там а, и че няма да попаднат в медиите или а, в а, онази страна, която защитава опонента в едно съдебно следствие. Каза се, че а, трябва да се различава степента на защита на данните на национално ниво и на международно ниво. А, и смятам, че трябва да помислим още веднъж за защитата на данните в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. и не трябва държавните интереси винаги да се поставят на заден план, защото една правова държава разполага с съответното законодателство и самите ние трябва да сме честни, когато искаме да изградим доверие между гражданите, институциите или между държавите, трябва да е, свършим още доста работа е, в областта на полицейското и съдебно сътрудничество и при всички културни разлики трябва да постигнем една степен несигурност у гражданите, че в която и държава да попаднат неговите лични данни, каквито и да са традициите на тези държави, те е, личните данни ще бъдат защитени, така че смятам, че ни предстои още доста работа. Благодаря, казва господин председателят. Има ли някой друг желаещ да се изкаже, освен представителите на националните парламенти? Очевидно няма. Сега да се върнем а, на нашите участници в панелите. Дам думата на лорд Хени. Different... Мисля, че много от поставените въпроси, както и изложенията на гостуващите оратори, показват колко сложен е въпросът. Показват двата му аспекта. От една страна необходимостта от защита на данните и правата на физическите лица и от друга страна нарастващата необходимост от по-активно полицейско и съдебно сътрудничество на ниво Европейски съюз. Не можем да си затворим очите пред тези два аспекта. Не можем и да кажем, че единият от тях се ползва с примат спрямо другия. Когато изготвяме законодателни текстове за защита на данните, трябва да признаем, че следва да се постигне баланс между тези два аспекта и че има известно противоречие между тях. Преди 20 години никой не би казал, че комуникационните технологии и възможностите за предаване на данни ще се развият по този начин. Като се има предвид това бързо развитие, смятам, че трябва да се промени действащата нормативна уредба, така че да се приведе в съответствие с реалността. Не можем да избегнем и необходимостта да обсъдим тази тема и свързаните с нея проблеми и в бъдеще, тъй като настъпват постоянно промени по отношение на наличността на данните, на необходимостта от защита и така нататък. Затова мисля, че е важно Европейският парламент да обменя мнение с националните парламенти. Съгласен съм с онези, които твърдят, че по практически съображения не може да се направи разграничение между обработването и предаването на данни на национално равнище и обработването и предаването на данни с трансграничен елемент. Съгласен съм и с онези, които твърдят, че пакетът от предложения трябва да бъде изменен, така че да се вземат предвид двата аспекта – необходимостта от защита на данните и необходимостта от засилено съдебно и полицейско сътрудничество. Следва да се отчете и необходимостта от доизграждане на цифровия вътрешен пазар, който е и гарант за бъдещето на нашите економики. Благодаря. Благодаря. Сега давам поред думата на другите участници на нашата следваща ораторка, госпожа Диана Лонсо Блас. Благодаря. Изключително и бе приятно да слушам коментарите на колегите, особено това, което Ана разказа и това е <laughs> определено подкрепа за това, че трябва да продължим с собственици системи, отколкото да подкрепим директивата. Така ли иначе обаче е, получихме и други запитвания. Господин Алваро зададе няколко въпроса. Ще се опитам да отговоря поне на един от тях, свързан с акуратността на събираните данни. Тук сме съгласни повечето от специалистите е, че е жизнено важно данните да бъдат е, акуратни и достоверни, защото определено никой не би искал да съди е, лицето, което не трябва. Работим в международен контекст и това е, усложнява нещата. Ако получаваме данни от различни съдебни системи и органи в различни държави, то е неизбежно да се налага съпоставимост на данните. За това, ако се отчете разминаване между данни, произхождащи от различни източници, то тогава проверяваме, за да сме сигурни откъде идват данните и на къде отиват. Тази връзка се осъществява благодарение на технологиите, разбира се. Така или иначе, колкото и да са напреднали технологиите, това продължава да не е лесно. По въпроса на госпожа Зибер, аз самата винаги подчертавам това, а именно, че националните националните държавните органи, националната администрация на държавите членки трябва да ни вярва. И това е логично, защото ние работим с информация, произхождаща от техните регистри, каквито и да са правилата. Това няма да се промени. Правилата ще бъдат еднакви и за всички на европейско и на национално равнище. За съжаление, в момента това не е така. На европейско равнище има едно изискване, на национално равнище се прилага друг критерий. И това е свързано, разбира се, не само с опазването на личните данни, а и с международно-правният контекст, в зависимост от това с коя трета държава имаме споразумение, с коя не. Понякога тези споразумения са европейски, други са двустранни. И така това, разбира се, трябва винаги да бъде гледано в по-широк контекст. Благодаря. Благодаря сега. Веднага давам думата на господин Древър и на, госпо... на господин Елстебус... госпожа Елстебусри. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Преждеговорившите вече изложиха някои много силни аргументи. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря на някои от въпросите. Когато говорим за достъпа на правоохранителните органи до данни, които са обществено достояние или до данни, които се предоставят от частния сектор, то мога да споделя с вас опита на Европол. Европол няма право директно да се обръща към частния сектор с молба за предаване на данни. но има някои данни, които могат да допринесат за борбата срещу организираната престъпност и тероризма. И тези данни се предават на Европол от националните полицейски органи в съответствие с действащите национални разпоредби. Разбира се, действащите национални разпоредби ще бъдат изменени след влизането в сила на директивата. Говорихте за прозрачността. Мисля, че на ниво Европол е важно да се отчете възможността за европейските граждани пряко да се обърнат към Европол с искане за информация до нашата документация. Европол в качеството си на правоохранителен орган спазва с други думи принципите на прозрачност. Много е важно да се извоюва и доверието на европейските граждани към работата на правоохранителните органи. И отново ще ви дам за пример Европол. Ако дадена държава членка или нейните полицейски структури смятат, че не сме в състояние да обработим данните, които ни предлагат в съответствие с стандартите за защита на данните, то те просто ще престанат да ни подават данни. Защото ако не обработваме данните в съответствие с правилата, то няма да допринесем за борбата с престъпността. Много е важно, като се има предвид това, да се спазват правилата за обработка на данните. Това допринася не само за защита на данните, но и за високото качество на информацията, която събираме в базите си данни. Правилата, според които обработваме данни, са правила за управление на архивите, на базите данни. Те са приложими към аналитичните работни досиета и към работната ни система. Благодаря, господин председател. Казва господин Ауман. Ще кажа няколко думи в качеството си на представител на оперативния отдел на Европол. Ще се съсредоточа върху практическите аспекти на правоохранителната дейност. Ще взема отношение показаното от госпожа Зипел за различните методи за предаване и обработване с трансграничен елемент. Това бе един от проблемите, пред които бе изправен Европол в началото. Трябваше да обясним на държавите членки какви са нашите критерии, така че да можем и да приемем данните, които ни предават те. Целта на събирането на данни, както каза госпожа Дебусър, трябва да е необходима. Тоест, когато ние приемаме някакви данни, които ни се предават, то това трябва да е необходимо за целите на борбата с престъпността. И обикновенно това са и въпросите, които обикновенно ни се задават. Защо съхранявате данни за това и това лице в системата си? Защо ги пазите в системата си? Като се има предвид това, ние също се стремим към хармонизация и необходимостта от хармонизация се предлага, се осъзнава и от националните органи, с които си сътрудничим. Когато е на лице хармонизация, е по-лесно полицейските органи да са запознати с правилата, по които се предават и обработват данни. Ние не предаваме и обработваме данни като самоцел. Крайната ни цел е да се постановят обвинителни присъди. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Елсте Бусе. Um... Благодаря. Нещо накратко свързан с въпросите зададени от господин Алваро. Да, наистина стандартите бяха недоуточнени и още в самата в самото рамково решение. Междувременно погледнах документите на съвета на Европа, тъй като и там в момента реформират и ревизират, но няма изглед тези стандарти да се променят в близко бъдеще по въпроса за достъпа на правоприлагащите органи до информация, произхождаща от частни охранителни агенции, смятам, че тук, както каза господин Олман, е необходим критерият за определяне на целта и за това коя цел е минимално необходима. Разбира се, това е предмет на друг дебат, при това труден такъв. Сега искам да подчертая тук, че не искаме да повтаряме дебата за SWIFT споразумението или пък за сигурността на банковите операции, или пък за регистъра на пътници и така нататък. Не искам да се повтаря този дебат, но за момента не виждам как може да се избегне. Благодаря. Благодаря. Искам и аз да отговоря на някои от въпросите, зададени от участниците в срещата. Един от тях бе свързан с прозрачността. Нека да почертаем разликата между директива и регламент. Член 5А от директивата говори за съдебното дирене и неговата правомерност, справедливост. Тоест, те трябва информацията, с която се борави, трябва да бъде прозрачна в регламента. Това не го пише. В някои случаи в правоприлагащата сфера са необходими ограничения по, една или друга причина. Така че аз бих била за дерогация, за изключение, там където това е необходимо, но не съм за прилагането на дерогация на общо основание. Общото основание трябва да бъде за прозрачността и достъпа. Нещо друго, като накратко бих искала да кажа е по повод доверието. Преди в изложението си изрично казах колко е важно – колко е важно европейските институции да изработят пътна карта за взаимно признаване взаимно признаване на документи. Това съществува за момента, когато се става дума за преводи, например, но там опазването на личните данни не е оказано изрично и това е срамно, така както стои модерният съвременен контекст. Госпожа Рединг повтори какво е намерението на този пакет, а именно повече ефикасност и унифициране. Аз смятам, че това определено няма да доведе до раздробяване, както такова раздробяване не бе получено в предходни директиви, които целят точно това опростяване, което цели и сегашната директива. Така че кураж, не се отказваме. Председателят, благодаря ви. С това приключихме разискванията в рамките на този кръг. Благодаря на нашите гости за чудесните изложения по тази сложна тема. Благодаря ви за практическите насоки, които ни дадохте, както и за научните обосновки, които изложихте. И тъй като нямаме много време, трябва да се вместим в графика си. Непосредствено ще дам думата на колегите Кели и Хирш, които ще поемат председателството на следващия кръг от разисквания. Благодаря още веднъж на гостите.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 nicht mein Stil normalerweise. Members, uh, national parliamentarians, ladies and gentlemen, now... Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на национални парламенти, госпожи и господа, преминаваме към последния кръг от разисквания в рамките на днешното много интересно изслушване. Да се надяваме, че ще се вместим в графика. За първ път от три години насам държа в ръката си това чукче, чукчето на председателя и ще го използвам по предназначение. Аз съм докладчик по това важно предложение от името на Комисията по промишленост и енергетика. През изминалите месеци разговарях с над 120 лобисти, които изложиха пред мен различни свои притеснения във връзка с предложението с последиците от него. Има някои все още нерешени въпроси, например във връзка с съгласието, дали то да бъде по подразбиране или да бъде изрично съгласие. Има проблеми във връзка с преносимостта на данните, с правото на субекта на данните да бъде забравен, с прага предвиден за броя на служителите на дружествата и с уведомлението за нарушение на принципите на защита на данните, както и във връзка с делегираните актове. Сега ще говорим за лицата, обработващи лични данни, администраторите на лични данни в частния сектор и в областта на заедостта. Един от въпросите, повдигнати пред мен през изминалите месеци, е въпросът за отчетността. Ако шофирате и се повредят спирачките, няма да поискате обещетение от производителя, а от този, от когото сте закупили колата. А ако прехвърлим този пример върху защитата на данните, то ще трябва да говорим за взаимодействието между контролиращите и обработващите. И ако продължим с аналогията с автомобила, то можем да кажем, че сега тръгваме на път, изготвяме правилата за това пътуване, така че за нас е много важно да обсъдим въпроса с националните парламенти, да се надяваме, че до 2014 година ще успеем да приемем регламент, който ще издържи на проверката на времето. Сега ще дам думата на колегата Надя Хирш, която заедно с мен ще председателства тази част от заседанието. Благодаря. Много се радвам да представям Комисията по заедост и социални въпроси на Европейския парламент. Аз съм докладчик за защитата на личните данни в областта на заедостта. Та може да бъде намерен в член 80. Последните месеци водихме много разговори с предприятия, с представители на синдикалните организации и установихме, че защитата на личните данни изобщо не е в тяхното полезрение. И установихме, че все още те не бяха наясно, че лични данни в областта на заедостта също попадат в обсега на предложеното законодателство в различните държави и членки. Този, тези въпроси се уреждат по множество различни начини. И за това едно предложение на комисията от преди 10 години беше неуспешно заради трудността да се намери един общ знаменател. Съхраняването, т.е. запазването на личните данни, защитата в областта на а, заетостта е много важна често пъти ставахме свидетели на злоупотреба с лични данни, а, с начина по който тези данни бяха събирани, така че не бива да изпускаме от внимание тези важни въпроси. А, и тук искам да се позова предимно на член 82 от предложението за общия регламент, където трябва да бъде включен аспекта на защитата на личните данни. И от една страна трябва да бъдат запазени възможностите на държавите членки да работят с данни, от друга страна трябва да има въведени минимални стандарти за държавите членки. Например, възможността на един наемен работник да получи информация от своя работодател за собствените си данни, които неговият работодател съхранява. също така да бъде наясно до каква степен негови лични данни са използвани, например, за електронна комуникация. или пък а, да а, има помещения, които да бъдат изключени, например, от видеонаблюдение, да кажем а, помещения, в които работниците се събличат и имат нужда от а, лично пространство. Това трябва също да стане член от а, част от европейското законодателство. Длъжностните лица в предприятията, които отговарят за защитата на данните, също са от голямо значение. Едно от най-големите предизвикателства а, са в неравнопоставеността на служителите и работодателите. Защото тук а, имаме позиции, които са различно силни. Важен а, аспект който установихме при разговорите в предприятия с работодатели, и представители на работниците, е, например, предоставянето на допълнителни социални придобивки, като пенсионни осигуровки и допълнителни здравни осигуровки от страна на работодатели и трябва да се спази принципа за ползите от страна на а, заетите. И трябва да намерим подходящи формулировки за това, което съдържа член 82. Искам да започна веднага с участниците от нашата четвърта сесия и започвам с господин Штефан Майер, представител на Комисията по вътрешни работи на Бундестага на Федерална република Германия. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, скъпи представители на националните парламенти. Първо искам да ви благодаря на възможността да участвам в тази а, дискусия на а, амбициозната задача да се хармонизира законодателството на европейско ниво. А, големи части от а, предложеното законодателство вече бяха обсъдени в Бундесрата и в немския Бундестаг и ще продължим да ги обсъждаме. Защитата на личните данни е от особено голямо значение в Германия но не става въпрос за регулирането на събирането на лични данни от страна на държавата, а по-скоро частния сектор. Там събирането на лични данни е вече общоприето, но липсва една червена нишка за предприятията, които обработват личните данни, които ги събират и те също трябва да съблюдават интересите на гражданите. В член 8 от Хартата на основните права регулира правата на гражданите и предложението на комисията а, постига баланса на интересите на всички а, засегнати страни. А, но а, много въпроси се разглеждат от потребителска гледна точка. А, предприятията имат а, трудности а, в а, сферата на опазването на личните данни. А, искам само да спомена а, опазването на а, запазването на личните данни по подразбиране или а, а, които са заложени в а, а, съответните документи. А, предложението на комисията съдържа много отежняващи работата на предприятията обстоятелства. А, и по-скоро ще затрудни предприятията. Задълженията за защита на данните по-скоро биват а, а, намалени и се въвеждат нови задължения за предоставяне на документи. При това оставя неясно какви са задълженията на предприятията за предоставяне на информация. От моя гледна точка за общодостъпна информация не би трябвало предприятията да са задължени а, да я представят. Ще ви дам пример за да постигне по-голяма яснота. Например, прехвърлянето на информация от визитни картички в електронна база данни а, подлежи на а, оповестяване и на контрол. Това не смятам, че е подходящо. А, смятам, че настоящото предложение на комисията ще бъде свързано с много повече разходи, които ще бъдат прехвърлени върху потребителите. Много от задълженията могат да бъдат спазени от големи концерни, но ще създадат затруднения на малки и средни предприятия. Например, задължението да бъдат докладвани нарушения на защитата на личните данни в рамките на 24 часа. А, и за това а, задължението, а, прагът от 250 сътрудници, а, едно предприятие да назначи длъжното лице за защита на данните, не смятам, че е подходящо. Смятам, че прагът да бъде 10 а, служителя. Трябва да се има предвид а, обемът на данните, които трябва да бъдат обработени и размерен на предприятието, което ще ги обработва. Също така принципът на единното гише е широко прият и също трябва да вземе под внимание интересите на малките и средните предприятия. Ще обърна внимание на въздействието върху заетите на предложението директивата според мен, регламентът стига доста по-далеч, отколкото е нужно. Защото работодателите, работодателските сдружения вече а, регламентират достатъчно положението в предприятията. и трябва да бъдат конкретизирани правни понятия на ниво предприятия. А, този процес на вземане и даване на информация е застрашен а, от а, член 6 на предложението, което гласи, че обработката на лични данни в рамките на изпълняването на един договор трябва да бъде задължителна колективните трудови договори между социалните партньори губят сила и не предоставят основа за работа с личните данни. А, трябва и за бъдеще да е гарантирано, че колективни трудови договори на ниво предприятие или на ниво сектор а, задържат достатъчно данни а, за обработка на а, информация член 7 също така а, представлява крачка назад. А, защото а, предложението на комисията а, според мен не е правилно, въпреки че се а, одобрява от синдикатите. Смятам, че би било подходящо то да се спази само ако е в полза на служителя. Също така различни социални придобивки, предложени от работодателя, би трябвало да бъдат специално отделно регламентирани от работодателя и не смятам, че това е много добре за практиката отделни критични сектори могат да бъдат разглеждани изолирано. И няколко думи за а, делегираните актове. На някъде около 50 места а, има а, престъпване на границите, заложени в а, член 290 а, става а, ясно, че а, не може да има прехвърляне на, на правомощия. А, предложеният от комисията текст а, предвижда а, възможност от страна на комисията да взема самостоятелни решения. тоест, един и същи орган а, създава едни а, разпоредби и след това съблюдава тяхното контролиране. Смятам, че броят на делегираните актове трябва да бъде сериозно намален и от материална гледна точка трябва да бъде изпълнен с съдържание. Също така изискването за кохерентност трябва да бъдат съблюдавани а, изискванията към националните надзорни органи, например. Защото те не могат да подадат възражение върху това, така че комисията получава изключително големи правомощия за действия до национално ниво. По този начин се нарушава а, независимостта на надзорните органи и се нарушава демократичният принцип в различни членове. И накрая не е, не, не е възможно да се спази изискването за демократичност и за отговорност пред националните парламенти. При дискусиите в Германия става въпрос предимно за практичната страна на предложеното а, е, законодателство. А, е, искам да спомена също така и подаването на колективни искове. Аз съм против. Смятам, че трябва да се проведе много задълбочена дискусия в държавите членки и в парламента относно въздействията на предложеното законодателство, защото смятам, че въздействието върху различни а, области на живота още не може да бъде оценено. Смятам, че не трябва да, при, да прибързваме. Благодаря ви много за вниманието и се радвам на една ползотворна дискусия. Uh, thank you very much, Steve. Много. Много благодаря, Штефан. Благодаря за това, че спазихте времето. Затруднихте, може би, конферентните преводачи с тази е, скорост, поне аз е, слушах английска кабина, така че поздравления за нея. Рекорд в книгата на Гинес по бързина. И така, продължаваме бързо до една една могъща, ако съдим по през името, което значи мъжественост, Ерика Ман, изпълнителен директор на Фейсбук. Заповядайте. Thank you so much for your kind introduction. Благодаря. Благодаря за поканата, благодаря и за това, че Фейсбук е поканен да участва Приятно ми е да съм сред европейски и национални парламентаристи. Бих искала да започна с някои общи бележки, преди да отговоря на конкретните въпроси в въпросника. И така, има голям потенциал в заложен в нашата законодателна работа, защото това е свързано с, с технологичен напредък и с опазване на личната сфера в интернет. Наистина, възможно е да имаме е, директиви, регулиращи това. Имаме ние поне, имаме три такива водещи оси, а именно отчетност и прозрачност са най-важните от тях. Въпросите, които зададохте, а именно дали това предложение ще предположи по-малко работа за контролерите. В това предложение наистина има нови административни изисквания от страна на комисията към тези фирми, които имат 250 служители най-малко и съответно имат задължение да съхраняват всички документи, свързани с тяхната дейност. Разбира се, това означава административна тежест за малките и средни предприятия особено. Наистина Фейсбук разбира защо комисията и парламента най-вероятно са толкова ангажирани с високи стандарти на защита на личните данни. Така иначе обаче тази директива наистина гарантира такава защита, но да не забравяме, че сме все още в началото на развитието на интернет и бизнесът, който се развива в интернет среда. Най-вероятно това ще продължава и ще се разширява. Затова няма защо още от самото начало да задушаваме административно предприятията през 2010 година бе изрично подчертано колко е важна за Европейската програма за развитие дигиталното, цифровото общество, защото от тук ще се родят социално сцепление, единени работни места и така нататък. Да не забравяме, че компаниите, фирмите, главен играч в интернет обществото. Много от тях са европейски в Германия, в Франция, в Швеция има такива фирми, чието имена най-вероятно познават от интернет постройството. Някои от тях са малки и средни предприятия, а малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика, както знаем. Следователно, Фейсбук има шанс днес да работи с много партньори. Следователно сме оптимистично настроени към стандартите в Европа и сме оптимистично настроени и към употребата на Фейсбук в бизнеса в Европа. Проучване по 2012 година сочи, че приходът от Фейсбук възлиза на 39 милиарда в Европа. Това се превръща в 15,2 милиарда изхарчени за подкрепа на економиката или за създаване на трудова заетост в държавите членки по въпроса за единното гише и, това, и за това как то ще бъде освоено от системите на държавите членки или пък как да се гарантира прилагането в, на, на правилата в държавата по происход на лицата. Хармонизацията в правно отношение със сигурност ще се отрази и на хармонизиране в областта на защитата на, човаш, на, чове, на личните данни. Сега съществуващото рамково решение дава гаранции не само в на територията на Европа, а и отвън. Нека сега да се върнем към малките и средни предприятия. Както казах, те са основен играч на единият европейски пазар и единното гише в тяхното обслужване съответно има неоценимо значение. Нека да ви дам още данни, свързани от проучването, което споменах преди малко от Делойт. Например, интегрираният цифров европейски права пазар ще произведе 4% ръст на за 10 години на вътрешния европейски брутен продукт. Разбира се, след това, това ще зависи и от е, развитието на останалите параметри на европейската економика, но така или иначе този показател е изключително показателен. Повтаря се думата. След е, въвеждането на повече административни изисквания, както каза и самата комисар е, Рединг, ще доведе до повече разходи и за това ще трябва да се стимулират инвестициите в Европа и по друг начин. Така или иначе, обаче, нека да не забравяме, че тази система на единно гише би могла да проработи, ако връзката между националните надзорници е действаща. Действаща и проследяема. В проекто директивата обаче има елементи, които биха довели до липса на последователност в нейното прилагане и рискува да създаде правна несигурност за гражданите и за предприятията. Затова смятам, че парламентът би трябвало да даде, да даде по-дълбочено внимание на последователността, която се залага в а, законодателния текст. Нека да ви кажа нещо повече за Фейсбук. Фейсбук е, е установен като дружество през 2010 година в Ирландия. Спазваме законодателството, всички предписания, свързани с опазването на лични данни. Особено ирландският закон, свързан с това. Наскоро се проведе аудит в Фейсбук от на ирландските власти, който трая три месеца. И окончателният е, доклад всъщност постанови, че не само спазваме всички европейски, не само спазваме всички ирландски, но и всички европейски законови изисквания. Особено сме щастливи да получим такава оценка, каквато получихме през септември месец в публикувания тогава годишник в Ирландия годишникът на местният надзорен орган за опазване на личните данни. Имаме някои препоръки, разбира се, още няколко седмици остават, за да ги преведем в действие. Все още сме на време, искам да кажа. И така в заключение по въпроса за това как да се законодателството да върви в крак с а, технологията, аз предлагам така наречените концепти за спазване на личното пространство по дефиниция, още, за, залагайки го още в дизайна на съответното електронно устройство. Това не се използва достатъчно, а би могло да се използва с оглед на спецификата на социалните мрежи тъй като социалните мрези са създадени и съществуват именно с цел взаимен обмен, а не изолиране. Разбира се, смятаме, че трябва да има контрол над нашите потребители относно това как осигурявате достъпа си и с, как, и с какви намерения. Относно това как избират публика и на кого дават достъп. Затова всеки потребител има право на контрол на данните, които, с, които публикува в Фейсбук. Всеки потребител, следователно може да ги осъвременява или изтрива. Разбира се, комуникацията между хората е могъщо средство и днес за първи път имаме толкова широки възможности за обмен на това, което искаме и с хората, които искаме. И това няма как да не се отрази на бъдещето. Нека обаче да повторя оптимистичното си настроение относно това как ще се развиват технологичните събития в бъдеще. Профилите на участниците в тези социални мрежи ще бъдат е, опазвани, докато техните титуляри не навършат е, съответно законово пълнолетие. Това определено е по подчинено на целта интернет да бъде по сигурно място за децата. В този смисъл имаме подкрепата на Европейската комисия, а това, което споменах преди малко за лична сфера, заложена в дизайна, също е инициатива, която се радва на широка подкрепа, тъй като осигурява протекция, защита на своите потребители. Това е всъщност единствения начин, по който законодателството ще се умее да върви в крак с новите технологии, когато тези нови технологии биват залагани в законодателството още в момента на неговото разписване. Благодаря. Thank you, for your contribution. Thank you. Thank you. Благодаря, Ерика. Сега за мен е удоволствие да ви представя следващия ни оратор, господин Александър Дикс, комисар за защита на данните и свобода на информацията за Берлин, Германия. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Имате думата. Благодаря, госпожо Хирш, за любезното представяне. За мен е истинско удоволствие да се обърна към членовете на Европейския парламент и на националните парламенти. Ще се спра върху 10 точки. Първо, предложението на Комисията за общ регламент за защита на данните цели гарантирането на хармонизирано високо ниво на защита на личните данни на цялата територия на Съюза. Това следва да се приветства, но съгласно директива 9546, точка от преамбюла 10, сближаването на нормативните уредби на държавите членки не бива да води до занижаване на нивото на защита. Същото въжи и за хармонизирането по пътя на регламент. И то трябва изрично да е разписано в текста на регламента. Мисля, че е необходима по-голяма гъвкавост за държавите членки в определени области, най-вече по отношение на заетостта. Съгласно член 82 от проекто регламента се предвиждат прекомерно стеснителни и недостатъчно точни разпоредби. Държавите членки могат да се позоват на мерките по член 82 единствено в рамките на приложното поле на регламента. В Германия има много разпоредби, които предвиждат защита на данните на работниците и служителите и на кандидатстващите за работа. Разпоредби, които надхвърлят приложното поле на предложения регламент. Въпросът е дали те ще останат в сила след влизането в сила на регламента. Европейският законодател не би трябвало да намалява нивото на защита. Не би трябвало хармонизирането на нормативните уредби в областта на защитата на данните да води до надпревара при занижаването на стандартите. Затова приветствам казаното с госпожа Хирш за необходимостта от въвеждане на минимални стандарти. А що се отнася до малките и средни предприятия, разбирам съображенията на комисията за предвиждането на специални разпоредби за тях. Но според мен броят и обхватът на изключенията за малките и средни предприятия са прекомерни. Ще ви дам за пример децата. Ако постановим, че трябва да има отделни разпоредби за защитата на данните на децата, то не виждам защо за малките и средни предприятия трябва да се приемат специални разпоредби във връзка с съгласието подлежащо на проверка. Предвиденият прак от 250 служители в едно дружество, това е прагът за назначаването на длъжностно лице за защита на данните там, според мен е нереалистичен. Така, например, един стомано-производител с 250 служители, който не работи с чувствителни данни, ще бъде задължен да назначи служител за защита на данните. А един лекар, който има само петима служители и работи с наистина чувствителни данни, няма да бъде обект на такова задължение. Радвам се, че съгласно член 24 се предвижда възможност за съвместен контрол, но по член 22 и 28 не може да се направи точно разграничаване между контролиращия и обработващия. В член 22 са разписани отговорностите на контролиращия, а в член 28 се залагат документите, които трябва да представят контролиращия и обработващия. Съгласно действащото законодателство, обработващият е структурите на обработващия са част от структурите на контролиращия орган. Т.е. не се прави разграничение между двата. Трябва разпоредбите да се разпишат така, че и двата органа да могат да поемат съответната отговорност. Прекият маркетинг. Мисля, че той трябва да се основава на съзнателно съгласие Това въжи и за всички други методи за обработване на лични данни, за които няма альтернативно правно основание. Затова предлагам да се заличат точка от преамбюла 57 и член 19 алинея 2. Петият момент, върху който ще се спра, е правото за псевдонимизиране на данните. То трябва да залегне в регламента като важен инструмент на защитата на данните при проектирането. Шесто, връзката между регламента и директивата за защита на данните в електронното пространство. Член 89 по-скоро повдига въпроси, а не отговаря на въпроси. Не се прави достатъчно разграничаване между общата нормативна рамка и конкретното вторично законодателство за защита на данните. От една страна се уреждат някои конкретни хипотези в общия регламент, а в директивата за защитата на данните в електронното пространство пък няма такива конкретни разпоредби. Мисля, че трябва в по-голяма степен да се интегрират разпоредбите за защита на данните в електронното пространство. Седмата точка от изложението ми касае връзката между регламента и директивата и действащите в държавите членки закони за свободата на информацията. Трябва да се изясни тази връзка. Към момента тя е визирана само в точка от преамбюла. Мисля обаче, че трябва в същинския текст на регламента и директивата да се разпишат конкретни разпоредби, не само за публичния, но и за частния сектор. Доколкото знам, Финландия ще излезе с предложение за подобна разпоредба. Аз също категорично а, би го подкрепил. Европейската комисия играе водеща роля Съгласно проекто регламента, предвиден е голям брой делегирани актове, които да се приемат от комисията. Основните елементи обаче трябва да бъдат определени не само от комисията, а от всички законодателни органи на европейско равнище. Работната група по член 29 прие работен документ, много подробен документ, отнасящ се до делегираните актове. В него се съдържат практически предложения за решаването на проблема с делегираните актове. Ролята на комисията в рамките на механизма за съгласуваност не е в съзвучие с съдебната практика на Съда на Европейския съюз в областта на независимостта на надзорните органи. И накрая ще се спра върху така нареченото обслужване на едно гише. Този подход е приложим единствено ако това единно звено поеме функцията на водещ орган. Органите на държавите членки ще могат да консултират този орган за конкретни разпоредби в областта на защитата на данните, които все още не са хармонизирани. Нека сме честни, регламентът няма да доведе до 100% хармонизиране. Винаги ще има области, като например законодателството в областта на конкуренцията или трудовото законодателство, в които няма да има пълна хармонизация. И надзорните органи на държавите членки трябва да могат да въздействат върху решенията на водещия централен орган. Според мен член 34 за първоначалните консултации и първоначалното разрешително ще доведе до проблеми за надзорните органи в държавите членки. Не мисля, че възможността за субекта на данните да внесе иск срещу даден надзорен орган е най-доброто решение. Затова член 39 при всички положения трябва да бъде доусъвършенстван. Въпреки, че проекторегламентът сам по себе си е неутрален от технологична гледна точка, смятам, че Европейският парламент трябва да обмисли възможността за клауза за ограничено във времето действие. Този регламент няма да действа в настоящата си редакция през следващите 20-30 години. Така че е добре да се предвиди клауза както за преразглеждане, така и за ограничено във времето действие. Докато говорихте, Ерика, Слънцето се отразяваше в лицето ви, докато говореше другият колега, паднаха завесите. Не знам дали това няма някакво метафорично значение, питам се. Минаваме към следващия представител, който идва от Европейският економически и социален комитет Армин Дютин. Заповядайте. Благодаря, ще говоря на немски. Подготвил съм някои слайдове за съжаление, няма да мога да ги представя на английски. Не успях всъщност да ги подготвя и на английски, защото нямах време. Благодаря ви за поканата. Аз ще говоря от гледната точка на Европейския комитет, Европейски економически и социален комитет. А, ние не бяхме а, консултирани във връзка с а, това законодателство, затова нямахме и работна група. Ще говоря от гледната точка на заетите. Много точки, а, които ще спомена, а, са обсъдени обаче в нашия комитет. Сега надявам се, че ще мога да покажа своите слайдове. Моите колеги, особено господин Дикс, споменаха много от нещата, които аз съм включила в моето представене. нещо, което не беше изяснено и не беше споменато е следното. От гледна точка на заетите, смятаме, че за щитата на личните данни трябва да има предимство пред свободата, свързана с външния пазар когато вземем предвид директивата 9546, там тези две права се разглеждат на едно ниво, но смятам, че не можем да защитим добре личните данни, ако има тази разнопоставеност има едно решение във връзка с преброяването на населението в Германия за информационно самоопределяне, така да се каже. Аз като представител на Германия мога да кажа, че защитата на личните данни имат особено значение за нас. И за това Европейският економически и социален съвет споменава в своето становище, че споменаването, т.е. използването на е, лични данни а, трябва да а, бъде предпочитано, т.е. свободното движение на информация а, трябва да бъде по-скоро ограничено в а, връзка с а, защитата на личните данни. От гледна точка на заетите и от гледна точка на Съюза на синдикалните организации Верди, за които аз също работя, се отнесеме много критично към избора на регламент като правна форма. Господин Майер спомена някои аргументи. Господин Дикс също така спомена местата, в които а, трябва на национално ниво да бъде решено а, каква ще бъде ролята на член 82. До този момент разглеждаме предложението на комисията в светлината на това, че а, не бива да се а, намаляват високите изисквания към а, сигурността на данните и а, трябва да се изясни въпросът коя е съдебната инстанция, към която а, трябва да се а, обърнем, когато става въпрос за нивото на защита на данните. Дали това е Европейският а, съд или националните конституционни съдилища са съответната инстанция, която е оправомощена да взема решение. Така че от наша гледна точка правната форма, която е по-подходяща за регулиране на тези взаимоотношения е по-скоро една директива. Така че нашето предложение е по-скоро да имаме две директиви, а не регламент и директива. Нашето минимално изискване е, ако не бъде възможна, възможно регламентирането на европейско ниво от европейския законодател, да се изясни член 82, т.е. Е, обхвата на предложения регламент. Европейски економически и социален съвет предлага да се използва за основа регламента, така че да има възможност само за отклонение в е, посока на по-високо ниво на защита на данните. И в случаите, в които се работи с а, а, основополагащи клаузи в а, член 80 и 82, трябва да въжи същият принцип за неотклоняване а, надолу. А, това, което за нас е много важно, е предоставянето на съгласие. Тук не съм съгласна с господин Майер. А, Комисията от наша гледна точка е направила много добро предложение за точките от преамбила 25 и 34 и член 7, защото в трудовите взаимоотношения принципно става въпрос за а, взаимна зависимост и подчинени взаимоотношения а не взаимоотношения между равнопоставени партньори. По време на нашето заседание стана въпрос за предложението на комисията а, и ни подготвяме предложение, в което да предвижда доброволност на даването на съгласие. Т.е. трябва да обърнем внимание дали а, това съгласие, за което става въпрос, е дадено доброволно или по силата на една неравнопоставеност в взаимоотношенията. темата за длъжностното лице, което отговаря за защитата на данните. А, този парак от 250 работника в предприятието е прекалено голям, защото той не обхваща 60% от предприятията в Германия. Тези данни ние сме излякли от статистики на Евростат а, за това какви предприятия, какъв а, брой сътрудници имат. А, в Германия това би означавало, че трябва да отпаднат 90% от длъжностните лица, които отговарят за защита на данните. Това означава, че по-скоро ще се стигне до а, извеждане от действие на а, предложеното законодателство. Също така е много важно независимостта на длъжностните лица и трябва да има забрана за уволнение, забрана от дискриминация на длъжностните лица, също както а, тази закрила ползват а, членовете на работнически съвет. При подаден сигнал за проблеми, не трябва да има това последици за съответното длъжностно лице. То също така трябва да бъде обучавано и по отношение на праговете може да се а, говори по този въпрос. Ние предлагаме този праг да бъде 20 а, а, човека или могат да бъдат поставени граници индивидуални за съответните държави. А, това предложение Първото е, е предложение на е, Конфедерацията на синдикатите в Германия, второто предложение на Европейски економически и социален съвет. По въпроса за особените категории данни, за е, здравословното състояние, за принадлежност към синдикатите, трябва да има специални правила данните за здравословното състояние не трябва да бъдат аргумент за прекратяване на трудовите взаимоотношения. Биометрични данни, резултати от тестове за алкохол и наркотици също не трябва да бъдат използвани от страна на работодателя. Всички тези елементи не се съдържат в предложението на комисията и можем да се попитаме коя а, правна разпоредба ще бъде в действие в а, случаите, когато а, става въпрос за такива данни. Ще прескоча един слайд и ще се спрем на друга важна за нас а, точка. Правата на представителите на работниците в едно предприятие. Принципът на един гише не бива да води до намаляване на ролята на представителите на работниците в предприятието или представители на синдикатите. Тоест, а, не бива да има възможност а, за а, промяна в стандартите в рамките, например, на един концерн, който а, има седалище в а, някоя европейска държава. Също така а, смятаме, че а, Европейският съюз на работническите съвети също трябва да участва при вземането решение за данни, които се пренасят, а, се прехвърлят през граница. А, по отношение на правата на работниците също трябва да има възможност за предоставяне на, представяне на групови искове. Делегираните актове бяха споменати и ще спомена темата за привилегиите за малки и средни предприятия. Тук сме на различно мнение от преждеговорившите. Не смятаме, че трябва да се прави разлика между заети в а, предприятия с по-малко от 250 сътрудника или по повече. Не смятам, че размера на предприятието трябва да се отразява на защитата на личните данни на заетите в това предприятие. И тук европейският законодател трябва да предотврати развитие в такава посока и трябва да коригира предложението си в фундаментално ниво. Председателят благодаря за вашето представене и искам да дам думата на господин Бургезиус, представител на Института за информационно право в Амстердамския университет. Искам да ви помоля да се придържим към времето за представенето, защото след а, а, половина няма да разполагаме с превод. И сега давам думата на господин Буркезиус. Good evening, ladies and gentlemen. Добър вечер, дами и господа. Късно е вече, така че няма да ви затруднява много, само два въпроса ще повдигна. Първият технически, а вторият направо лесен. Първата точка е свързана с това, че смятам, че дефиницията на лични данни и дефиницията на съгласие трябва да бъдат преосмислени и освен това да се включат в приложното поле на директивата. Така че ако компанията не желае да даде името, то тогава тя просто да бъде принудена да го направи, а от друга страна съгласието също да бъде изрично упоменато в текста на директивата. Първата точка която е, може би, не е чак толкова технична, техническа и е свързана с, с дефиницията на какво значи лични данни и какви са другите данни, които евентуално не биха попадали в приложното поле на директивата. Главното тук е, че информацията може да се използва за да се различи дадено лице сред група и индивиди. И това е лично пространство, това е свързано с личните данни. Дали това е изтълкувано така в директивата 29 член или не? Колко, доколкото аз знам, няма никакво съдилище, което да се е произнесло по този въпрос. Ето за това този технически аспект е важен според мен и за това и го повдигат. Много от дейността, която се развива в интернет в момента е свързана с изработването на изключително детайлизирани лични профили, независимо от това дали е нужно или не името на лицето за дейността на фирмата, която му продава или влиза в някакъв вид взаимоотношение с него. Един типичен пример в този смисъл са, например, рекламите рекламните фирми проследяват поведението на потенциалния им клиент, гледат е, каква информация публикува той, например, във Фейсбук или Twitter, това тя го постига чрез така наречените идентификатори или cookies. Има много, много технологии, които позволяват това да се случи днес. Представете си след 10 години колко други възможности ще имаме. Вчера, например, имах влязох в връзка с, с публицистична компания, с, с рекламна кампания която има десетки профили, но ако някой от тези профили се окаже вън от регламента, то тогава няма никакви други правила, които могат да бъдат приложени към въпросната фирма. Тя няма как да бъде принудена да спазва правилата за съгласие. Този, този слайд го получих от а, фирмата, за която ви разказвам. Това е така нареченият анонимен или псевдонимен профил, знаят каква е възрастта на този човек, знаят къде живее, в кой град, кой почтенски код, колко деца има, какви са му спестяванията, колко харчи, какво работи и така нататък. Единственото нещо, което не знаят или може би са изтрили е името. Тоест това е, е принцип, примера за това, което, за което тук в момента пледирам че трябва да бъде изрично включено това в е, директивата. Поглед, представете си, например, маркетингова компания, в момента това, пример за това са така наречените смарт, интелигентни телефони. След 10 години може това да бъдат много повече устройства. И благодарение на информацията, която идва, която постъпва от този вид електронни устройства, фирмата може да начертае следната схема и да я включи към профила на въпросното лице. Това не е забрана. Това не е забрана. Това е просто една, едно разумно правило, което трябва да се прилага относно прозрачността на данните, с които разполагат за нас. Нещо конкретно, като искам да спомена за съображение 24, където са разписани всъщност видовете профили, така както ви ги описах. Това съображение всъщност парафразира казаното до момента, а именно, че има начини, има механизми, които да проследяват поведението в мрежата на даден индивид и след това да помогнат да се обрисува неговия профил. Може би последното изречение трябва да бъде заличено, тъй като то привнася само объркване. Не е ясно написано и предлагам изобщо да бъде заличено. Това бе техническата част от моето предложение. Информацията, която, информацията, която може да бъде използвана, за да се обозначи дадено, обозначи дадено лице, трябва да бъде изрично включена в текста на директивата. И втората част е наистина лесна и разбираема, а именно да не сваляме летвата пред изискванията за съгласие, за даване на съгласие, защото това означава всъщност дали сме съгласни нещо да ни се случи или не. И мълчанието или бездействието в никакъв случай не могат да се считат за даване на съгласие. Това не пише, не го пише изрично в настоящия текст на предложението. Аз смятам, че трябва. Ако изискванията продължават да са валидни, би трябвало да има специален бутон, където да пише, че ако продължавате да ползвате тази услуга, това означава, че приемате условията, при които тя се предоставя или нещо от сорта, но да има ясно и изразено съгласие от страна на ползващия услугата. Така е записано и в съображение 26, където пише изрично, че бездействието или мълчанието не означават съгласие. И аз моля това да бъде запазено в този му вид. И така, първият първият ми коментар бе свързан с информацията, която може да се използва, за да се обозначи дадено лице, да бъде то включено в целева група или да бъде проследявано в поведението му в мрежата. Това да бъде запазено в текста на резолюцията. Това ми беше първото послание. И второто ми послание е да не се сваля гарда относно изискванията за съгласие. Така както е разписано това в момента, момента в директивата е задоволително. Благодаря, това е от мен. Ако някой има някакви въпроси към мен, може да ми ги изпрати и по имейл. Благодаря. Uh, Председателят, благодаря. Изложението ви ще ни даде храна за размисъл. Веднага ще дам думата на представителя на германския Бундестаг, господин Константин фон Ноц, за максимум две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните представения. Ще бъда кратък. Искам още веднъж да подчертая, че а, сме изключително доволни, че предложението на комисията въжи за предприятия извън територията на Европейския съюз, особено във връзка с социалните мрежи и особено с Фейсбук. Това е изключително необходимо. И в тази връзка един въпрос към господин Дикс. Какво мислите за предвидните мерки в областта на профилирането и смятате ли, че има нужда от подобрения? Благодаря. Аз бих предложила да съберем всички въпроси, за да спестим време и накрая да потърсим отговори. Господин Райхенбах е следващият, записал се за изказване. Благодаря. И аз искам да кажа в началото, че съм съгласен с мнението, изразено на няколко пъти от господата на президиума, че не бива да се допуска пренебрегване на изискванията към защитата на личните данни за сметка на свободното движение на информацията на свободния вътрешния пазар, защото никъде не е казано, че економическите модели са защитени, са защитени правата на гражданите. Искам да задам въпрос за възможностите а, за подаване на иск от страна на групи на сдружения. И особено с оглед на профилирането, а, смятам, че често пъти на засегнатите не има ясно какво точно им се е случило. Така че, например, в рамките на някакви масови събития, това често пъти не е ясно. Има нужда от а, хора, които да представляват не, те, техните интереси. А, преди няколко години а, не беше възможно ориентирането на информация към отделни личности. Това междувременно е технически възможно. И когато говорим за анонимизиране или псевдонимизиране, дали е възможно отклонение от изискванията на предложения регламент и дали това може да даде повече права на а, гражданите. А, споменахте алине, член 82. В Европа има редица разлики в взаимоотношенията между работници и работодатели. Има и различни законови разпоредби в сферата на трудовото законодателство. Смятам, че бихме могли да се стремим към едно хармонизиране и на тази сфера на взаимоотношенията и да допуснем отклонение само нагоре. В Германия, например, едно подобно отклонение е от особен интерес, особено когато става въпрос за резултати от преговори с работническите съвети в предприятията, например.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 Съгласен съм с господин Александър Дикс, господин Армин Дютин и двамата господа от Бундестага. Регламентът следва да съдържа разпоредба, съгласно която националната нормативна уредба следва да се ползва с примат спрямо законодателството на Европейския съюз, ако това е в полза на работниците и служителите или на вносителите на искове. В противен случай – ще отворим работа на юристите. Много е важно, що се отнася до колективните трудови договори. Националното законодателство да се ползва с примат спрямо регламента. Законодателството на Европейския съюз не следва да ограничава правата на гражданите, особено в областта на трудовата заетост. Благодаря. Сега имаме още две изказвания. Искам да ви помоля да бъдете кратки. Колегата Батет от Социалисти и демократите и след това госпожа Зипе. Muchas, muchas gracias. Много благодаря. Да, наистина този панел бе изключително интересен и по съдържание, и относно германската позиция, която е определено силно представена, много добре представена. Два коментара имам относно казаното от госпожа Ман според мен имам чувството, че тя се съмнява малко в това дали има смисъл от тази гарантирана интимна област на лична неприкосновеност при самото проектиране на социалните мрежи, които тя представлява. Не знам дали това технически би могло да се задълбочи и освен това да се обясни на самите потребители, тъй като това им дава повече правна сигурност за опазването и на, тях, на техните лични данни и на неприкосновеността на личният им живот. Сега, по свързаното по това, което казах за МПС-тата, малките и средни предприятия от Комитета по социалният и економически комитет. Изключително се вълнувам, тъй като в Испания има много такива и всъщност те автоматично биха отпаднали. Аз не смятам, че това е свързано с прага служители смятам, че е по-скоро свързано с спецификата на самата дейност, която се развива например, една частна клиника може да разполага само с петчленен персонал, а същевременно да работи с изключително деликатна информация. Така че мисля, че тук общия знаменател трябва да бъде по друга линия. И Симпатизирам много наказаното от господин Фредерик Боргезиус от Амстердамския университет, защото той, както и аз самата, се вълнува от защитата на европейските граждани и техните данни. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се опитам да бъда кратка. Отпадането на съгласието от страна на работодателите смятам, че е правилно, защото всички примери, които дадохте, не са в полза на работниците. Те се събират и се предават нататък, но работниците не възразяват, защото смятат, че това ще има отрицателно последствие за тях не искаме повече бюрокрация и по-големи разходи винаги, когато говорим за нова, ново законодателство а, и то се обсъжда, се поставя този въпрос. Питам се защо никой не говори за а, повече административна тежест за гражданите и повече разходи. Аз самата би говорила по цял ден за това. А, когато, например, работи с Фейсбук, трябва да употребя доста време, докато се запозная с всички възможности. А, когато отивам да пазарувам нещо, а, също така не ме питат дали съм съгласна дали, да се използват моите лични данни. Когато обаче пазарувам онлайн, трябва да проверя какво се случва с данните, които подавам и ако платя с кредитна карта, за какво ще бъде използвана тази информация. Тоест, аз трябва да върша доста работа, но това не е свързано с повече бюрокрация за предприятията. А, опазването на личните данни също е свързано с разходи. А, и днес беше споменато няколко пъти, че опазването на данни може да даде конкурентно предимство. А, говорихме за а, опазването на данни, че това е важна точка, не е маловажен въпрос и е част от а, основните права на гражданите на Европейския съюз. И а, не е все едно колко ще струва това. И още на последно изречение. Нямаме ам, никакви задръжки а, да намаляваме или а, да предполагаме, че а, гражданите ни са съгласни с а, по-низки заплати и по-високи разходи. Е, това трябва да въжи и за предприятията ни. Председателят, благодаря. Сега ще дам възможност на гостуващите ни експерти да отговорят на въпросите. Може би няма да имат време да отговорят на всички. Ще започнем от ляво. Господин Боргезиус. Говорихте за създаването на анонимизирани профили на физически лица. Запитахте как ще се подходи към това в бъдеще. Мисля, че в бъдеще създаването на такива профили ще бъде нещо съвсем нормално. След 10 години това ще бъде нещо напълно обичайно, като се има предвид развитието на технологиите. Мисля, че в регламента трябва да се предвиди разпоредба за набелязването на физически лица, за изготвянето на индивидуални профили на физически лица. Съвсем накратко за във връзка с забележката на колегата от полския Сейм. Не искам да ме разбирате погрешно едно европейско законодателство да служи за а, установяването на общи минимални изисквания. А, това, което исках да кажа е, че не бива да забърняваме а, някои държави членки да имат по-изгодни условия и не бива действащо законодателство на държави членки а, да бъде принизявано, т.е. да се сваля летвата в някои държави членки. Може би въпрос на превод а, това недоразумение. А по отношение на забележката на колегата ми от Испания, а, трябва да се задълбочим в темата. В Германия има изисквания към обмена на данни от един брой заети нагоре. Тоест, в едни предприятия обменят по-голям обем от данни, в други по-малък. И ако проследим една дискусия, внесена от Австрия в Европейския економически и социален съвет, че някои правила, които въжат за въвеждането и за работата на европейските работнически комитети, могат да въжат и за опазването на личните данни. Председателката, от тук нататък няма да можем да ползваме превод. Вие бяхте последният оратор, който бе преведен. Затова предлагам да продължим на английски.